Uh, Добър ден на всички. Добре дошли в следобедната сесия на нашето заседание. По-конкретно, добре дошли на общественото изслушване във връзка с предложението след прегледа за пригодност Рифит във връзка с законодателството за защита на потребителите в Европейския съюз. Прекъсване за съобщение от председателите. Днес е 37-я ден от протестите на, пред... на, на преводачите срещу несправедливо наложените му условия на труд. Знак на протест няма да можем да продължим след края на работното време, така както е предвиден по график. Благодарим за вниманието. Днес ще обсъждаме предложенията за изменения в законодателството, свързано с защитата на потребителите. Ще изслушаме гледните точки на различни заинтересовани страни. Ще поговорим и за новия търговски механизъм за потребителите, който беше предложен през месец април 2018 година. Тук по-конкретно ще стане дума за директивата за нелоялните търговски практики, за правата на потребителите, директивата за непра... неравноправните клаузи в договорите и директивата относно обозначаването на цените. Всички тези въпроси ще бъдат разгледани по-подробно. Ще стане дума и за постигането на баланс при правото за, на отказ, когато говорим за безплатните цифрови услуги. Ще поговорим също така и за прозрачността при платформите и включването на санкции в различните директиви, които обсъждаме ще стане дума и за регулаторните възможности за регулиране на продажбите от врата на врата. Бих искала да приветствам четимата експерти, които са тук с нас днес. Считаме, че това изслушване е изключително важно, за да можем както да осъвременим, така и да подобрим изпълнението и прилагането на директивите за защита на потребителите. За съжаление, нашия докладчик все още не е тук. Ще му дам думата първо на него, след като сме чули изказванията на участниците в дискусията. Както казах, сред нас са четирима експерти. Искаме да ги приветстваме в рамките на заседанието на нашата комисия. Благодаря ви за това, че сте тук. Ще ви дам думата за изказване един по един. За да направите встъпителните си думи, ще ви помоля да се придържате към 10 минути на изказване. Първо ще дам думата на доктор Верена Клапштайн от университета от Пасао. Имате думата, заповядайте. Um, благодаря, благодаря, госпожо председател. Ще мина направо по същество. Както виждате, има три основни аргумента, които трябва да споменем тук по отношение на правото на отказ и предложените изменения, свързани с него. Търси се решение на проблема за съжаление, все още не може да се каже със сигурност какъв е проблема, защото липсва достатъчно данни за него. Ако се внесат изменения, може да се стигне и до по-голям дисбаланс в конфликта на интересите между търговците и потребителите. Според мен е необходимо допълнително проучване на този въпрос, но за това ще говоря в рамките на своето заключение. Решение в търсене на проблем. Така наричам първата част на своето изказване. Посочено е, че значителна част от респондентите на проучвания, които продават стоки онлайн, заявяват, че те са изправени пред диспропорционален товар, диспропорционална тежест. Ако разгледаме данните в въпросника C112 и C11, виждаме, че всъщност делът определено е значителен. Въпросът, който е зададен е дали през последните две години вашето предприятие е било изправено пред диспропорционална административ... диспропорционално административно бреме в резултат на, на това, че трябва да се възстановяват суми на потребители. 52% от запитаните отговарят никога, т.е. никога не са били изправени пред такова допълнително административно време. 4-5% заявяват често. Като тук е, възможността за отговор е или никога, или често, или рядко, или никога. Тоест по-скоро отговорите са във втората част на скалата. За съжаление не можах да намеря по-подробна информация за това колко хора са казали рядко и колко са отговорили понякога. Просто втората, разпоредните във втората част на скалата са събрани на едно и също място. И така излиза, че всъщност по-големия процент от хората заявяват, че има проблем. Не е достатъчно удачно обаче да заявяваме, че нещо се случва често или понякога. Това е субективна преценка. Това трябва да се съотнесе спрямо броят операции и транзакции, които се извършват. В крайна сметка тук говорим за количествени стойности. Ако разгледаме качествените показатели, тогава при тях трябва да съотнесем дадените отговори към, например, годишните печалби. Това всъщност води и до още един въпрос, който е зададен към респондентите. Дали губят реално, дали те губят средства, дали губят пари в резултат на правото на откус. Повече от 2000 евро годишно е един от отговорите, като отново обаче това трябва да се съотнесе към годишните печалби. Ако онлайн търговията продължи да се развива, защото в момента при нея се наблюдава повишение, то тогава трябва да се вземат предвид и тези стойности в така, съпоставим план. На трето място трябва да сравним процентите. Тоест, не можем да ползваме квалификации като непропорционален или ненужен. Това е така поредната скала, която е субективна. Тук трябва да си зададем въпроса диспропорционално спрямо какво. Друго, на което трябва да се обърне внимание, са загубите на тради... в традиционния тип търговия, в традиционните магазини. Това също е елемент, който трябва да се отчете. Другото, което не е взето предвид, е ценообразуването. На пето място Според мен, предвид настоящите констатации, не е необходимо да се предприемат никакви стъпки в законодателната сфера. Отново ще се върна на темата за субективното измерване на различните понятия. Какво означава често, какво означава рядко и така нататък. Що се касае до въпрос 148, а именно считате ли, че търговците са изправени пред непропорционална тежест в резултат от изискванията за правото на отказ. Данните показват следното. Това е всъщност информацията, която разглежда на последния слайд. 57% от респондентите изобщо не заявяват, че са наясно с това, че има изобщо такъв проблем. При това положение няма как да считаме, че бремето товара за фирмите е толкова голямо. Вторият аргумент, който искам да посоча в рамките на изказването си е следния. В крайна сметка, този, който решава дали потребителя имат правото на отказ, е този, който всъщност ще извлече най-голяма полза от тази транзакция. Това е съгласно а, различните разпоредби на различното законодателство. Um, yeah, this one in the next one. Uh, uh, на този слайд всъщност сме посочили, че потребителят е този, който трябва да докаже, че а, има възможност да се възползва от правото си на отказ. Първоначално обаче някои от елементите, свързани с това право, не са достатъчно добре а, пояснени. Защото много често търговците се позовават на неоправдано дълго изпробвани стоки, за да откажат да възстановят средствата. Само, че какво означава неоправдано дълго изпробвани стоки? Какви са критериите за това? Според мен, ранното възстановяване на платената от потребителите сума всъщност говори а, за, за това, че и потребителят и търговецът всъщност са защитени и така се гарантира всъщност така безпристрастния обмен на стоки между тях. Ако това право обаче за а, ранното възстановяване на платената сума бъде отменено, то тогава потребителят всъщност няма да има абсолютно никаква възможност да противодейства в случай на неизпълнение на задължението от страна на търговеца. От друга страна, търговецът пък може да вземе решение какво да прави едновременно с върнатата стока и с средствата, които са платени за нея. По този начин ще се обърнат принципите, свързани с защитата на потребителите. В момента търговецът има възможност да заведе дело срещу потребителя в случай, че възникне такъв спор. В бъдеще това няма да бъде а, съвсем така с предложените изменения. Повишаването на правата на потребителите винаги води до повишаване на цената, която потребителя плаща. В крайна сметка трябва да обърнем внимание и на това, че много често дефектите, които продуктите дават, се дължат на неподходяща опаковка, в която е изпратен съответния продукт трябва да се вземат предвид всички тези аспекти, когато се а, вземат решения дали да се внасят изменения. Председателят а, се намесва и моли оратора да говори по-бавно. Търговецът може да се позове на аргументите за неоправдано дълго използване на стоки в такива ситуации, в които всъщност оригиналната опаковка е била дефектна. Така че това е друг потенциален сценарий. Потребителят, който няма възможност да докаже всъщност правотата си, няма как по никакъв начин да противодейства. Промяна в правилата по отношение на ранното възстановяване на платената сума и правото на отказ като цяло ще окаже въздействие върху онлайн економиката. Ще повиши комплексността на процеса и ще намали яснотата. 46% от участвалите в проучването заявяват, че всъщност законодателството в сферата на защита на потребителите вече е прекалено сложно. В заключение искам само да кажа, че няма достатъчно данни, за да се докаже, че трябва да се внасят някакви изменения по отношение на правилата за ранно възстановяване на заплатената сума и правото на отказ. Предлаганите промени може да доведат всъщност до намаляване на защитите на потребителите и в крайна сметка ще са в ощърп на първоначално зададената цел. Със сигурност е необходимо допълнително теоретично проучване, свързано с по-широкото въздействие на предложените промени, преди те да влязат сила. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви много за това, че представихте гледната точка на академичните среди по темата, която обсъждаме. А сега нека да продължим с изказването на госпожа Пишова, която ще представи позицията на държавите членки. Тя е от Държавната инспекция по търговията на Словакия. Уважаеми господа депутати, госпожа председател, аз представлявам Търговската инспекция на Словакия е основният орган, който защитава потребителите, технико-економически интерес, както и наблюдава пазара в области различни от продоволствието. Занимаваме се и с биоцидни продукти, химически вещества и защитаваме също правата на пътниците в въздухоплаването. сме също така институция за альтернативно разрешаване на спорове. По отношение на правата на отказ, смятаме, че има определени проблеми там. Това не е най-добрият подход. За потребителите не познават своето право достатъчно добре и опитът ни показва, че само малко потребители използват стоките повече, отколкото в обичайните магазини и не само за тяхното тестване. И като цяло компенсациите намаляват стоеността на стоките и те не се използват от търговците. Проблем има и с тежестта на доказателството. Когато има стоки, които имат повреди, дали да, е, на доказателството е върху плещите на потребителя или пък е, производителя трябва да докаже своята позиция. Смятаме, че ако потребителят трябва да го направи, това ще е скъпо, ще отнеме време и смятаме, че предложението за това право за оттегляне, за отказ трябва да се заличат предложението. Що се отнася до продажбите врата, от врата на врата, имаме доста възражения, основно свързани с уязвимите потребители. Освен това има агресивни и подвеждащи практики при подобни типове продажби. Има и проблеми свързани с това, че домовете на потребителите се посещават без покана от служители на фирми, събиращи дългове. Смятаме, че броят на жалбите е спаднал, защото основната промяна е правото на отказ по член 13, алинея 1. Тук трябва да кажа също, че когато има подобни мерки, те се съобщават е, съгласно националното право на... и когато има промоции, трябва да се изпратят е, данните за тях предварително на е, контролните органи. Когато говорим за прозрачност на пазари продажбите е, по интернет. Подкрепяме това предложение, е, но не се е, разглежда позицията на този тип сайтове за продажба като посредници. По някой път има подвеждащи търговски практики, като, например, сравнение на цени по некоректен начин, особено що се отнася до фалшифицирани продукти. И за това правото на отказ и изискванията за информация трябва да се прилагат и при дигиталните услуги и при заплащанията, при които се предоставят лични данни. Различните е, е, качества на еднакви продукти. Това беше тема доста покрита от медиите миналата година. Проблемът е основно в централните и източноевропейските страни. Смятаме, че ако има различен състав на продукта или различно качество, то трябва да се използва и различно име на продукта. Смятаме, че е важно да се измени директивата, която на практика функционира като защитна мярка и да се защитят потребителите, които не познават своите правила по тази директива. Смятаме, че държавите членки трябва да бъдат по-активни при събирането на такава информация. Другият важен въпрос е методологията при събирането на информация. Що се отнася до санкциите, подкрепяме това предложение. Смятаме, че санкциите не трябва да бъдат само превентивни и репресивни, а също и разобеждаващи, особено що се отнася до нарушения при трансгранични сделки. Важно е санкциите да бъдат уеднаквени, защото по-настоящем в някои държави членки има едни санкции, в други в други. И е, разликите са големи, е, особено ако сравним санкциите в Италия с тези в други страни. Част от е, средствата дошли от санкции е, трябва да се използват за е, допълнителни мерки за защита на потребителите, но за тази цел е необходим диалог с Министерството на финансите. И накрая правните средства за защита. Е, подкрепям това предложение, но нямаме много опит. Като цяло смятаме, че колективните искове при нелоялни търговски практики – са необходими. Особено, що се отнася до случаи като Дизелгейт, както и работата на някои портали в интернет. Но е много важно точно как а, трябва да се процедира при такива ситуации. Благодаря ви много. А сега, от гледна точка на потребителите ще говори госпожа Пахъл от, от Европейската организация на потребителите. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми колеги. Благодаря, че поканихте представител на нашата организация на това важно събитие. Нека сега да се ориентирам с техниката. One back, please. Back. Uh, no, the other direction. Voilà. So, thank you very much. Um, so, talking about... Когато говорим за проекта на директива за модернизация и прилагане, нека в началото да кажа, че не става дума за революция в законодателството за потребителите. Това по-скоро еволюция, това, което предлага комисията, но това е необходим напредък, който трябва да се постигне. Трябва да има промени. Искам да ви напомня, че проверката на състоянието на нещата, която комисията започна миналата година, показа основно два проблема с правото на потребителите. Между другото, не се иска от търговците да плащат твърде високи разходи за изпълнение. Значи има проблеми с цифровата економика и има големи проблеми свързани с средствата за правна защита и изпълнението. Ние смятаме, че тези два проблема всъщност са, са налични от много дълго време, особено когато става дума за прилагането и за средствата за правна защита. Ето защо ние ви приканваме да приемете съответните промени колкото се може по-бързо. Знаем, че има амбициозен дневен ред и това е нещо, което приветстваме. На следващо място, нека да започна с прилагането и предложенията във връзка с санкциите. Европейския съюз и неговото законодателство в областта на защита на потребителите е доста слабо. И затова ние приветстваме предложението за по-стрикни санкции. По настоящем има санкции, които са много различни между различните държави и съответно санкциите не са достатъчно високи, за да бъдат възпиращи. Един добър пример е измамата с емисиите от страна на Volkswagen. Много малко органи предприеха мерки във връзка с нелоялните търговски практики във връзка с нарушението на правото на потребителите. Холандия наложи глоба от 450 000 евро. Това беше максималната глоба, която можеше да се наложи. И тя е много по-ниска от премиите на менеджерите в Volkswagen. Това за да ви задам контекста. Затова ние предлагаме да се въведе следното. Когато има измами или нарушения на широка основа, да се приеме предложението на комисията, именно да има максимум 4% от оборота като глоба. Ние обаче смятаме, че трябва да има и допълнителна конкретна сума, фиксирана като пари защото понякога е трудно да се уточни оборота. Искаме да вземем предвид и общия регламент за защита на данните. Знаете, че той говори за 4% от годишния оборот в световен мащаб или 10 милиона. Този текст може да послужи за вдъхновение. Следващата тема е отделните средства за правна защита, с които разполагат потребителите. Днес потребителите не могат да извлекат пряка полза от законодателството за защита на потребителите, защото няма едно пряко приложимо средство за правна защита, което да е хармонизирано в целия Европейски съюз. Отново мога да дам пример с Volkswagen във връзка с нелоялните търговски практики. Има потребители от много различни държави, които не могат да внесат граждански иск е, има нарушение, но няма директно средство за правна защита в съответната страна. Освен това, те нямат контакт с Volkswagen, така че няма как да има и е, иск отправен е, във връзка с нарушаване на съответното сключено споразумение. Нарушение от страна по договора. ето защо ние смятаме, че предложението на комисията е изключително добре дошло. Комисията предлага да има право да се <clears throat> откажеш от договора. Искаме да споменем обаче и възможността за намаляване на цените. Например, има предложение във връзка с средствата за правна защита, такива каквито са в директивата за нелоялните търговски практики, правото на компенсация, правото да се прекрати договора. Трябва обаче да се предвидят мерки във връзка с директивата за правата на потребителите. На следващо място прозрачността на онлайн платформите. Знаете, че има голямо увеличение на потребителските договори, сключени в тези платформи, но от друга страна стандартите за надлежна проверка, например, не са достатъчно добре регулирани. Съответно, потребителите често са объркани, когато пазаруват онлайн, защото се питат от кого купуват, дали от търговец, дали от платформа. Дали предложенията, които получавам, когато търся нещо, се появяват, защото някой плаща на платформата, как се прави класацията на предложенията, които виждам, дали има някаква персонализирана цена и така нататък. Всички тези въпроси са на лице и проверката на състоянието доказа, че тези въпроси не водят до яснота у потребителите. Всъщност не, че имат неясни права потребителите, те направо нямат права тук. Затова аз искам да спомена директивата за правата на потребителите. Няма да навлизам в подробност. Искам да кажа какво липсва според нас по отношение на онлайн прозрачността. Няколко неща липсват. На първо място, комисията смята, че трябва да има по-голяма прозрачност относно подредбата на офертите или предложенията. Ние смятаме, че критериите за тази подредба трябва да бъдат оповестени. Е, смятаме обаче, че това не е достатъчно. Ако погледнем онова, което предлага е, комисията във връзка с регулацията P2B, платформа за бизнеса, виждаме, че в тази връзка има критерии за претегляне на различните параметри. Тоест, дали критериите се основават, например, на поведението на съответния потребител, дали се основават на местоположението ми. Тоест дава се информация за това доколко различните критерии имат съответната тежест. Това се предлага, когато става дума за отношения между дружества, но не и за отношения между дружества и потребители. Нещо подобно трябва да се предвиди съответно и в тази област. Освен това, предлагаме да има средства за правна защита, да има последици, ако не се предоставя информация. На следващо място предлагаме да има персонализация на предложенията. Всички знаем, че в бъдеще поради големите масиви данни, поради алгоритмите, поради изкуствения интелект, компаниите ще имат възможност да правят персонализирани оферти към клиентите. Те ще могат да персонализират пазаруването. Съответно, ние смятаме, че потребителя трябва да може да знае, че става дума за персонализирано предложение. Това е нещо изключително важно. Трябва да се дава съответно информация за съответните техники на ценообразуване спрямо потребителите. И накрая онова, за което говори колегата, трябва да се отчете действителността на местата за продажба, защото знаем, че има различни дейности, които се осъществяват във връзка с това какъв ти е клиента. Много често компании като Uber, например, имат големи печалби, но не носят почти никаква отговорност. Например, ако една платформа има едно значимо въздействие. Тя може, например, да наложи някакви условия, може, например, да налага такси и съответно, ако това е така, трябва да се носи солидарна отговорност за услугата, която се предлага, защото за потребителя би било много добре да може да се обръща към платформата без посредник. И накрая, последния екран, правото на отказ. Естествено, правото на отказ е най-добре познатото право на потребителите. Това е доказано по силата и на една проверка на състоянието във връзка с правата на потребителите и доколко те са информирани. Над 90% от хората знаят за това свое прано, право те знаят, че могат да изпратят обратно съответната стока и да си получат парите, но ако един продукт е използван твърде дълго, по-дълго от а, онова, което отнема, например, то да се тества или пробва в един магазин, то тогава търговеца може да намали сумата, която дължи на потребителя или може да откаже въобще да му върне парите. Това е настоящото положение. По-настоящем търговците имат право да намалят средствата, които дължат като обещетение или средствата, които просто трябва да върнат на потребителя. Това е много важно и трябва да се урегулира и в електронната търговия, защото потребителите трябва да могат да знаят, че дори да купуват нещо онлайн, имат право да върнат продукта. Сега предложението на комисията като че ли цели да се разводни това толкова важно право и както демонстрира първия експерт, няма доказателства за това, че е необходимо да се направи нещо подобно. През, първи, през май 2017 година имаше доклад на комисията и от него също стана ясно, че няма достатъчно доказателства за това, че това право води до твърде високи разходи за потребителите. Комисията смята, че е, би трябвало да се въведат промени, макар че има допитване само до 99 малки и средни предприятия, до 73 физически лица и до 17 дружества. Съответно, ние смятаме, че сега се компрометира целта на законодателството, без да има солидни доказателства. Тези промени, които се предлагат, не са е, основателни и ето защо мисля, че би трябвало да поискаме от Европейския парламент просто да отхвърли това предложение. И накрая последния ми коментар, без да го има изписано на екрана, искам да кажа, че подкрепям предложението във връзка с а, е, а, е, това дали има двойни стандарти при качеството на различни продукти. Предложението е ценно, необходимо е, както каза и колегата от Словакия, органите по изпълнението трябва да действат спрямо подвеждащи практики, що се отнася до качеството на продуктите на различните пазари. Благодаря. Благодаря за това, че ни дадохте малко повече информация и представихте гледната точка на потребителите. Преди да дам думата на господин Хендрикс, бих искала да приветствам с добре дошли група гости, поканени от госпожа Гепхарт. Тук имаме 13 ученика и двама преподаватели от гимназията Бенедикт Мария. Тези ученици са от Германия, техните преподаватели също. Виждам, че ще посетите един много хубав град в Фландрия. Господин Хендрик, сега ще ни дадете информация и от гледна точка на предприятията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, първо искам да благодаря на комисията вътрешен пазар и защита на потребителите за поканата да бъда тук с вас днес и да представя нашия поглед върху предложението Омнибус на комисията. Първо искам да посоча, че целият пакет, свързан с новия търговски механизъм, се разработва вече много дълго време. Прегледът последва преглед на пригодността, след това имаше оценка на директивата за правата на потребителите, като крайната цел на този процес беше да се установи дали няма прекомерни административни, прекомерно административно бреме, което да се налага върху търговците с времето. В резултат на консултациите, проведени с нашите членове, ние сме напълно съгласни с твърдението, че европейското законодателство все още чудесно изпълнява функциите, с които е разработено. Имаме обаче особени бележки по отношение на потребността да се установи наличието или отсъствието на, такива, на такава непоследователност и прекомерно административно бреме за търговците. Никой не може да постави под въпрос необходимостта правата на потребителите да бъдат защитени. Предложението обаче под почти изключително се занимава с налагането на санкции. Предвид сложността на законодателството в сферата на защитата на потребителите, има голям риск. Риск за малките и средни предприятия. Тук не говоря за големите фирми, като Volkswagen или Ryanair. Говорим за малките и средни предприятия, които нямат нарочен отдел, който да се занимава с потенциални нарушения на законодателството. Трябва да посочим много ясно, че комисията не взе предвид нашата молба да упрости законодателството, без да намалява равнището на защита, която се предоставя на потребителите. Самата комисия, а и господин Юнкер, председателят на комисията, обосноваха своите, своето предложение с наскорошни случаи на значително нарушаване на правата на потребителите в рамките на а, два големи скандала Дизелгейт и отмяната на полетите на Ryanair. Някой от а, Фирмите обаче ще бъдат очевидно наказани в резултат на простъпките на други големи фирми. Различни за... доклади посочват, че отсъствието на съответствие в по-голямата част от времето всъщност е въпрос, който касае определени сектори, но не и сектора на малките и средни предприятия. В резултат комисията иска да се справи с широко разпространени нарушения, като по този начин ще е, нанесе вреди на потребителите в няколко държави членки. Предложеният текст може да подлежи на различни тълкования и в последствие може да доведе до непропорционални санкции. Цялостното предложение страда от е, този недостатък. Търговци, които не участват в трансгранична дейност, въпреки това могат да бъдат част от така наречените широко разпространени нарушения. В пояснителния меморандум пише, че драстичните санкции ще се борят с драстичните нарушения, които се осъществяват в рамките на трансграничната търговия. Само, че 4% глоба, 4% от оборота на предприятието въжат и за фирми и предприятия, които нямат никакво намерение да участват в трансгранична търговия. Това е свързано, между другото, с играта, която се осъществява в момента с принципа на геоблокиране, като при разработването на новите предложения за изменения този принцип явно не е взет предвид. Комисията твърди също така, че правата за защита на потребителите всъщност не се спазват в достатъчно голяма степен, особено в някои сектори. В отговор на този въпрос искаме да знаем дали осъществяването на връзка между годишния оборот на фирмата и а, санкциите, свързани с него, ще доведат до по-добро спазване на правилата. Вместо да се увеличават глобите, трябва да се обърне по-голямо внимание, внимание на профилактиката, на превенцията. Трябва да се повишава информираността на потребителите, да се насърчава ангажираността с альтернативи за разрешаване на спорове и така нататък когато се налагат санкции, тези санкции трябва да бъдат пропорционални. Те трябва да се налагат в случаи, в които говорим за сериозни, нарочни а, случаи на нарушаване на правата на потребителите. Ние приветстваме целта на комисията да се бори с широко разпространени практики, които са в ущърп на потребителите в няколко държави членки. Но още веднъж искаме да подчертаем, че това предложение ще окаже непропорционално въздействие върху потребителите във всички държави членки. То ще доведе до много по-голям риск и до много по-голяма тежест. В заключение искам да кажа, че паричните санкции трябва да бъдат последната възможна мярка, до която да се прибегне, особено предвид факта, че малките и средни предприятия, например, често пъти нямат правен отдел, който да може да се занимава с въпроси, свързани с потенциални нарушения. Финансовите санкции са подходяща мярка само и единствено когато едно нарушение е, бил, е направено съзнателно или когато се повтаря. Тук не говорим за борба с измамите, между другото какъвто беше случая с Volkswagen. Говорим за ситуации, в които понякога се допускат грешки, включително. Според EU Consumer Scoreboard, нивото на санкциите, нивото на глобите никога не е било и не е удачна мярка за борба с нарушаване на законодателството. В тази връзка ние категорично отхвърляме предложено законодателство, възоснова на това, че компаниите ще започнат да спазват по-добре закона, когато им се наложат по-големи глоби. Между другото, доказателства за това, поне няма достатъчни доказателства за това и в оценката на въздействието на комисията. Когато говорим за случаи на неволно отсъствие на съответствие, такива случаи може, могат да бъдат отстранени само единствено чрез повишаване на информираността на търговците и повишаване на информираността на потребителите. Между другото, проектът Ready Law е проект включително с участието на Европейския парламент. Това е проект на Eurochambers. Чудесен пример за това как можем наистина да вървим напред. Последната бележка, която искам да направя по отношение на санкциите е следната. Когато говорим за истински нов търговски механизъм, то в един такъв механизъм ще се вземат предвид и по-отговорните действия от страна на самите потребители. Друго, което искам да засегна в своето изказване е свързано с договорите, които се сключват извън търговски обекти държавите членки получават възможност за ограничаване на продажбите от врата на врата. Само, че тези продажби не трябва да се категоризират като подвеждащи продажби. Основният ни аргумент е, че след като се работи в сферата на така наречените нелоялни търговски практики, комисията сега едва ли не иска да върне часовника назад. А това върви срещу принципа на пропорционалността и срещу начина по който работи вътрешния пазар. От създаването на единия пазар насам, голяма част от законодателството, защитаващо интересите на малките и средни предприятия, беше отменено за целите на така нареченото хармонизирано законодателство. Последното, което искам да кажа, е свързано с правото на отказ. Тук бих искал да приветствам факта, че комисията е взела предвид молбата да се отменят две конкретни изисквания спрямо търговците свързани с 40-те дни за упражняване на право на отказ. Това категорично е непропорционално бреме за търговците приветстваме предложенията в тази посока, защото така търговците вече няма да са задължени да уважат правото на отказ, когато се установи, че потребителя реално е използвал стоката, а не просто я е изпробвал. Това е въпрос на здрав разум. Освен това, търговците няма да бъдат задължени да възстановяват платената от потребителя сума преди да са получили реално върнатата стока. Това също е въпрос на здрав разум. Тези, които се противопоставят на премахването на тези два елемента, които представляват тежест за търговците, са тези, които всъщност могат да се възприемат като хора, защитаващи дейностите, свързани с нелоялните практики. Ние сме абсолютно убедени, че е, няма да има никакви проблеми с предложените правила, свързани с е, онлайн местата за пазаруване. като искаме да се уверим, че на тези места всички правила за защита на потребителите също ще се прилагат. Тук можем да отидем и дори по-далеч и да кажем, че в случай, че е, че, че това може да се приеме от наша страна, независимо дали се предвижда заплащане на предоставените услуги или не. В заключение искам да кажа, че виждаме необходимостта от допълнителна работа, например по отношение на някои определения – във връзка с договорите, сключени в частни домове или на работното място. Тези договори също трябва да се ограничат до бизнес модели, които са свързани с продажбата от разстояние. Знаете, че тук можем да споменем примери като онлайн продажбите или телешопинга изискванията за предоставяне на информация трябва допълнително да бъдат разработени. Например, трябва да има конкретен списък с изисквания, които трябва да се прилагат при всички видове търговия и начини на продажби, като те трябва да бъдат абсолютно стандартизирани и уеднаквени. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много. А сега нека да дадем думата на депутатите за въпроси. Първо докладчикът господин Далтън. Благодаря. Е, бих искал да направя и няколко коментара, тъй като нямах възможност да го направя в началото. Благодаря на експертите за изложената информация. Нека накратко да обясня как вървят нещата с работата по темата. Следващата седмица предлагам проекта доклада. Надявам се, че през лятото ще имате възможност на спокойствие да си го прочетете, независимо от това къде се намирате. През септември ще обсъдим е, измененията, ще гласуваме в комисия през е, ноември и евентуално в пленарна зала през януари. Така е, са планирани нещата. Първо, по, за правото на отказ. Честно казано, не виждам начин комисията да получи предложение, е, подкрепа с мнозинство за най-добре познатото право на потребителите. Аз не подкрепям това предложение на комисията и колегите ми също не го подкрепят. Във връзка с изказването на първата експертка имаше много цифри, е, е, и прочие, но въпросът е колко потребители биха направили покупка по интернет, ако нямаха право на отказ. Ако имаше големи фирми, а, а, ако говорим за големите фирми, добре, хората имат по-голямо доверие заради марката, да кажем. Но малките е, фирми много по-трудно ще продават продукцията си. Така че това право всъщност е много важно за насърчаване на хората да пазаруват по интернет. Що се отнася до санкциите, тук трябва да сме много внимателни. А, има неяснота при определението. Има вероятност да се отрази отрицателно на дейността и на потребителите. Всяка фирма в интернет – продават във всички страни в Европейския съюз поради мерките по въпроса за геоблокирането. Така че въпросът ми е това, което се предлага тук, доколко изобщо е целесъобразно. От там нататък сега. Е, глобите да се основават на оборота, е, това вече се прилага в общия регламент за защита на данните, но трябва да имаме предвид, че този тип е, мерки са репресивни. Предлага се дори да се включи целият световен оборот. Но трябва да внимаваме, ако дадена фирма реално няма печалби, а оборотът и световен план е сравнително висок и наложите 10 милиона глоба – просто няма как да се платят тези 10 милиона. Освен това, когато се събират пари от санкции, тези пари трябва да отидат за потребителите. Всички глоби трябва да бъдат е, насочвани към фонд за потребителите. И това трябва да е свързано и с колективните искове. Защото всъщност това, което предлага комисията, ще доведе до това, че средствата биват насочени не към потребителите, а към хора, които се предполага, че действат тяха, тяхна подкрепа. Безпокоя се как ще се отрази предложението на комисията върху единия пазар, особено що се отнася от продаж, за продажбите от врата на врата. Ако го забраним, да кажем, поради респект към семейния живот, това отваря възможност за много други бариери, които е, държавите членки биха могли да налагат по други поводи, отново е, с обосновка за читане на семейния живот. След това, за двойното качество. Казах, бе казано, че ако един продукт се продава на с, с различна съставка, той трябва да има различно име, с различни съставки. В Великобритания и в Белгия колата се произвежда с различен тип захар. Сериозно но ли твърдите, че а, на едното място не трябва да се нарича Кока-Кола? Нали, ушким сме обединени в многообразието. И накрая за прозрачността. Съгласен съм с предложението на комисията, че потребителите трябва добре да знаят от кого поръчват стоките, особено когато пазаруват в голям портал. Обаче имам известен проблем с правилата за сравняването, защото има различни неща, които се случват в, в интернет и в обикновените супермаркети. В обикновените супермаркети най-лесно се виждат стоките на средните полици, не най-високо и най-низко, и обикновено това са стоки, които се промотират. Обаче това не е отбелязано. Защо тогава да се отбелязва в интернет? Сега посредниците Ако казвате, че те трябва да носят отговорност, но да споделят по- печалбите, тогава какъв е смисъла да се да работи такъв един сайт? В крайна сметка, много лесно могат да се поемат от този сайт функциите на е, продаващата компания изцяло и по-малките продаващи компании да бъдат изтласкани от пазара. Това са моите коментари. Чакам а, е, коментарите и на а, е, експертите, на колегите. Благодаря. Интересни въпроси. Сега докладчиците в сянка. Първо от ЕНП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на четиримата експерти за интересната презентация по регламента Омнибус, който има за, е, който имаме за цел да обработим възможно най-бързо. Има няколко въпроса, свързани с правото на отказ. Съгласен съм с доктор Клапштайн, която каза, че проблемите, които трябва да се регулират, реално не са проблеми, защото по време на този първи период от две седмици не възникват такива проблеми. Вече е обявено, че е, събрана информация, че такъв проблем няма. Така че няма защо да си измислиме проблеми. Обаче, какво да направим, ако има проблеми с стоките в рамките на двуседмичния период? Тогава продуктът се връща Въпросът е, трябва ли той да е пристигнал вече а, на адреса на продавача преди да се възстановят парите. Имате ли статистика за случаите, в които потребителите са получили възстановяване на сумата преди стоките да са пристигнали на адреса на продавача? като цяло обикновено това е стандартната практика. Трябва първо да пристигне стоката обратно и след това се връщат парите. Втория въпрос за организацията на потребителите. Доколкото разбрах от вашите слайдове, обичайно търговците намаляват цената, ако има злоупотреба или погрешна потреба на продукта. Доколко надежни са тези данни? Трети въпрос към всички. Преди една седмица гледах една програма по ЦДФ, в която се казва, че Амазон унищожава върнатите продукти, защото не е, могат да бъдат продадени или не могат. Или е просто Амазон не иска да ги продава. Това на какво се дължи на правото на отказ или не? Смятате ли, че има връзка? И, щом, и ако не могат да се използват повторно или препродават върнати стоки, тогава има проблем. Социалистите и демократите, представени от госпожа Гебхарт. във връзка с последния зададен въпрос. Фирми като Амазон често уверяват потребителите си, че могат да поръчат много стоки, защото винаги могат да върнат продуктите, които не им трябват. А, така че е много важно те да си понесат отговорността за това как се рекламират. А, фирмите а, продавачи трябва да носят отговорност. Това е част от проблема. Ако дадена фирма приканва потребителите да купуват все повече и повече, казва им, можете да върнете всичко, което не искате, тогава и самата фирма трябва да си понесе последиците от това. Добре, че предложението на комисията включва колективни искове. По този начин се реагира на, на въпроси от европейско естество. Не мисля, че това би било твърде зловредно за малките и средни предприятия. Ако искаме да има някаква компенсация, тя ще е, се налага само в случай, в който фирмите не са спазили правилата. Така че не виждам защо това да е вредно за фирмите. Ако виждате е, ако го виждате като вредно за фирмите, тогава не могат да разбера от каква гледна точка анализирате нещата. Нека да дам сега един пример от преди няколко години. Говорим за мобилните телефони, и звуците на позвъняване, които се продаваха заедно с тях и много потребители а, се оказваха страна по нежелани от тях а, абонаменти за ползване на такива звуци за позвъняване Жертва на това беше и моят съпруг. Всеки месец трябва да се плащат по такива договори 5, 6, 7, 11 евро. Ако има ако е такава малка сумата, трудно ще се мотивирате да започнете е, дело съда. Обаче, ако има 1 милион такива пострадали граждани, нещата са различни. Така че е важно да има възможност за колективни искове, защото това гарантира правата на гражданите. Затова много се радвам, че се прави нещо по темата. И тук се мисля не само за този конкретен скандал, но и за много други случаи, в които просто не би било целесообразно един сам потребител да се обръща към съда, но ако много хора се съберат, тогава могат да бъдат предприяти мерки. Така че мисля, че трябва да се прояви някакво разбиране към този тип подход. Особено когато фирми не използват такива зловредни практики. Съгласна съм с господин Долтън за правото на отказ. Не мисля, че може да, им, да се отнеме това право на гражданите. Те знаят, че го имат. Не може да им го отнемем. Защо да го отнемаме? Няма доказателство, че е необходимо да се преустанови това право. Не е имало масови злопотреби с него. Така че съм наистина шокирана да чуя предложението за оттегляне на това право от защитаващи правата на потребителите. Така че, госпожо председател, моля ви, подобни е, гости да не бъдат канени повече на нашите заседания. Това е, настоявам да се запише и в протокола. Господин Долтън, е, сега, за промоциите. Ясно е, че ако отидете в супермаркета и погледнете полиците, е очевидно, че нещата са подредени и спрямо цените. Обаче, вие като потребител го виждате пред себе си. Наскоро ми се случи следното. Е, преглеждах менюто на един ресторант в а, интернет, на една платформа, където могат да се видят менютата. След това се опитах да намеря истинската страница на този ресторант в интернет, обаче трябваше да прехвърля три страници на тази платформа, преди изобщо да се добера до каквато и да била информация за този за сайта на този ресторант. Тоест, в крайна сметка трябва да има възможност за сравняване. Точно както може да отидете в няколко магазина, да погледнете цените и да си направите сравнение. И за това този тип инструменти са ни необходими. Господин Шваб, заповядайте. Благодаря госпожо председател. Благодаря ви за поканата на това интересно изслушване. Благодаря на експертите, които хвърлиха светлина върху интересни въпроси. Теми, които сме разглеждали и по-рано, когато сме работили по тези законодателни текстове. Аз бях докладчик по-рано и а, си спомням, че тогава стигнахме до заключението, че ако има право на отказ, всъщност изпестяваме доста други проблеми. Това право е много ясно, разбираемо и ако потребителите го знаят, могат да го използват навсякъде в Европа. Това въжи и за правата на пътниците в авиолиниите. Там правилата не са толкова а, широко обхватни. Но в крайна сметка, когато се продават стоки, а, е добре да има такова право. И тъй като имам думата, в крайна сметка е добре и да има простяване, което е полезно за потребителите. Затова бих се радвал, ако в всички останали области също имаме правила, които да са ясни и да се прилагат по еднакъв начин навсякъде в Европа. Това е много важно. Еднаквото прилагане. Сега, продажбите от врата на врата. В някои държави членки има проблеми с тях. Но има възможности за проверки в държавите членки. И искам да разбера какви са тези възможности за справяне с злоупотреби на място. Такива неща се случват в държавите членки и тези проблеми, независимо от правната рамка, са свързани е, е, а, са проблеми, по които се работи на ниво държави членки. Е, Катрин Стайлър, благодаря. Благодаря на нашите експерти. Мисля, че беше много интересно, че повдигнахте толкова различни въпроси, особено във връзка с прозрачността, е, в трансграничен план, нарушенията, прозрачността на онлайн платформите. Един въпрос, по който искам да разбера какво смятате. Вторичните пазари на билети. Много се печели на гърба от на феновете, на европейските потребители от нещо подобно. Мисля, че тази практика е толкова разпространена. Между другото, погледнете практики, които ние сме повдигали като депутати. Дърчем, искаш да отидеш да гледаш Хамилтън в Лондон и преминаваш през платформата ViaGoGo и те ти предлагат някаква баснословна сума, се оказва, че е забранено да се продават билети точно за съответното събитие. Беше наложена съответната глоба, но това едва ли реши проблема. Необходимо е да видим какво можем да направим, за да защитим потребителите. В момента много хора биват чисто и просто експлуатирани. Какво можем да направим ние като политици, за да спрем тази експлоатация? Трябва ли у нези, които продават билети, да го правят добронамерено? Трябва ли да има прозрачност по отношение на замяната? Трябва ли да има етичен кодекс? в който да се споменават таксите за транзакцията, разпространението, местоположението на търговеца, рекламите. Много често хората си купуват билет благодарение на някаква реклама, след това осъзнават, че не са искали да си го купят. Това е неприемливо. Ед Ширан гледам Дан тук, взе отношение по един проблем, подобен на този, за който аз говоря. Над 10 300 билета бяха продадени неправомерено за концерт на Ширан. След това трябваше да има компенсация в продължение на хиляди, в размер по-скоро на хиляди паундове Смятате ли, че подобни проблеми би трябвало да се разгледат в контекста на това, което обсъждаме и какво точно можем да направим? Когато говорим за нелоялни търговски практики, много често можем да повдигнем подобни примери. Благодаря за вашите презентации, бяха изключително полезни и интересни. Благодаря, ще дам думата на нашите гост-експерти. Нека те да отговорят както се изказаха по същия ред. Госпожа Клапштайне, благодаря. Господин Долтън, не мога да кажа колко хора няма да си купят нещо, защото то се изтегля. Искам да ви припомня как се появи правото на отказ. Идеята беше, че не може да се отиде в магазина и да се пробва съответната стока. Данните показват, че няма голям проблем, но ако искате да промените нещата, първо трябва да проучите какво ще се случи от економическа гледна точка, ако отнемете това право. На следващо място. По-настоящем се предлага Нещо по силата на което потребителите няма да знаят а, дали имат наистина право на нещо или не. През 2013 година в Германия обсъждахме това право на отказ и тогава обсъждахме колко време има право да пробва потребителя един продукт и беше казано, че той трябва да има право по-дълго, отколкото го прави в магазина. Каза се, че това би трябвало да доведе до по-голяма сигурност употребителя. На какъв език да отговоря на тези, които зададоха въпросите си на немски? По въпросите на господин Римон, ако погледнем как се появи и еволюира правото на отказ, по настоящем положението е оптималното. Потребителя може да получи ранно обещетение, ако поиска. Ако не поиска, не е задължително да получава нещо подобно. И не е задължително да има насрещна престация. Вие погледнахте данните колко потребители използват това право, всъщност не са чак толкова много. Но тези, които искат да използват това право, трябва да имат възможност да го правят. По отношение на економическите аспекти, Амазон, Амазон, които унищожават много от стоките, правото на отказ естествено има екологично въздействие. Всъщност търговеца трябва да реши дали ще унищожи стоките или ще ги продаде отново чрез съответната платформа. Ако предложените промени се превърнат в законодателство, ще има много транспортни разходи и ще има екологично въздействие поради транспорта, защото ще се изпраща стоката веднъж, втори и трети път, защото потребителя може да каже, че пак си иска стоката, тъй като няма да му върнат парите. И тя да трябва да бъде изпратена трети път. Това са моите отговори. На следващото място, следващия оратор, относно двойния стандарт. Аз мисля, че ако купувате прах за пране или паксиране в съответната страна, под съответното има, очаквате и в други страни този продукт, който се казва по същия начин, да има същия състав. Така че, например, трябва да се казва в продукта, че няма памово масло или пък нещо друго. Всичко трябва да се споменава на опаковката. Мисля, че трябва да има различни названия. Ако, например, един продукт е насочен точно към конкретен пазар – да речем не съдържа палмово масло или пък нещо друго. Следващия оратор. Благодаря, ще се опитам да отговоря на основните въпроси. Да започна с въпроса на господин Долтън за подредбата и защо е важно да има по-голяма прозрачност. Важно е потребителите да знаят какви предложения им правят и на каква основа. Мисля, че Сравнението с супермаркетите е добро, но нещата не стоят така, както вие ги описвате, господин Далтан, защото нещата не могат да се сравняват на 100%. Едно са щандовете в супермаркета, друго е продажбата онлайн. Човек влиза в супермаркета и продуктите си променят цените. В, в, в супермаркета продуктите не си променят цените, просто защото покрай тях минават различни хора. По отношение на санкциите, ние говорим за максималните глоби, тези максимални глоби трябва да са достъпни като възможност. За всеки конкретен случай може и да се предвижда различна глоба. Естествено, трябва да се разгледа и характера на нарушението, дали е имало повторно нарушение. Въобще има различни критерии, които могат да се вземат предвид, когато се решава каква да е санкцията. Същото въжи и за санкциите спрямо МСП, които не изпълняват изискванията. По отношение на отговорността, защо искаме солидарна отговорност? Ние казваме, че това се прилага само когато има доминантна позиция на посредника, само в определени случаи. Когато има едно доминиране, което има въздействие върху економическите отношения, то трябва да може потребителя да се обръща към платформата. Господин Римон, попитахте за правните основания. Има ли право да се намали обещетението, ако търговецът счете за необходимо. Аз ще ви изпратя текстовете на член 10 и член 15 от директивата за правата на потребителите. Това е едно ново хармонизирано право, въведено през 2011 година. То не беше част от старата директива. Това е едно допълнително право, което беше дадено на търговците и ние не сме особено доволни от него. Искам да кажа, че те имат такова право. Не знам защо това не е достатъчно. Показаното от Катрин за повторната продажба на билети – тази практика създава много проблеми на потребителите. Вече сме писали два пъти на комисията и на мрежата за защита на потребителите, мрежата на органите на защита на потребителите, получихме отговор, че още не е започнало разследване на тези практики. Смятаме, че трябва да има известни рестрикции, трябва да могат да се забраняват съответните практики. Ако има, например, организирани покупки на билети, които след това се продават много по-скъпо, такива практики трябва да се забранят. Трябва естествено да видим как може да се урегулира законово едно такова предложение, но ние ще предложим изменения в тази връзка. Мога ли и аз да се изкажа? Благодаря първо към господин Далтън. Предлагам му да разгледа самия текст. По отношение на широко разпространените измами в, и нарушения. В текста няма да намерите текст за широко разпространение нарушения. Нещата са изключително размити. На следващо място относно правото на отказ. Оставам с впечатлението, че комисията предлага да се премахне правото на отказ. Това обаче не е вярно. Правото на отказ ще продължи да съществува. Единственото нещо е, че в някои случаи ще има известни промени. Аз не разбирам какъв е проблема. Имаме данни между другото има едно белгийско проучване от 2007 година, по силата на което става ясно, че 5 на всеки 100 потребителя признават, че никога не са възнамерявали действително да придобиват стоката, която поръчват онлайн. Има много оплаквания от нашите търговци. Например, изпраща се обратно мебел, която е била купена, направено е градинско парти и след това се връщат тези мебели обратно. Същото въжи за дрехи, които са използвани в рамките на някакво празненство, Смятате ли, че е подобно поведение е приемливо? Да се купи един продукт, да се използва и след това да се връща обратно. За мен това не е приемливо поведение. Това искам да кажа, госпожо Гепхард. За мен нещо подобно представлява измама. Ако човек като потребител използва един продукт и след това го изпраща обратно, той мами. Трябва да сме честни. Това е единственото нещо, което искам да кажа. И не разбирам как може организациите на потребителите да не се съгласят с мен. Подобно поведение не е лоялно, честно поведение. И още веднъж по правото на отказ искаме да видим какво беше основанието, когато то се въведе. Логиката е следната. Продажбата се осъществява, когато има споразумение за продукта и за цената – когато има продажби от разстояние, чрез каталог, например, не може да се види и продукта. Единственото основание за правото на отказ е потребителя да може да провери, че наистина му е доставен съответния продукт, защото в един магазин той може да провери какво му се предлага. Всичко останало в страни от това не зачита Рацио легис на правото на отказ. Казахте, че нямаме данни. Не, имаме данни. Нашите членове, между другото, са представителни организации и това трябва да се отбележи. Комисията се допитва до представителни организации в цяла Европа. И данните, които се дават, не на последно място във връзка с жалбите, трябва да се вземат на сериозно. Господин Аримон спомена Амазон и факта, че те разрушават различни продукти. Нашите малки и средни предприятия не разрушават продукти, но ако трябва да съм честен, ще си купите ли нещо, чиято опаковка е разкъсана, например. И в супермаркета не го правите. Дори само опаковката да е разкъсана, вече се стига до загуба за търговеца. Между другото, системата за изпращане на продуктите обратно е такава, че много от големите компании, които се занимават с електронна търговия, имат вече големи затруднения, защото много продукти се изпращат обратно. Всичко това е свързано с разходи, губят се време и пари и това трябва да се вземе предвид. Не разбирам защо се използва аргумента, че ако подобрим още правото на отказ, ще унищожим електронната търговия. На първо място трябва да попитам защо електронната търговия да е по-добра от нормалните продажби. Ние сме за електронната търговия, защото тя носи допълнителни преимущества за МСП. Тя обаче не е по-добра от традиционната търговия в нормалните магазини. Съответно, няма основания да се вярва, че чрез съответните промени в законодателството електронната търговия ще стане по-малко популярна. Още веднъж подчертавам, основното тук е злоупотребата с правото на отказ. Не си спомням кой спомена продажбите от врата на врата дали беше господина Римони, как да се решат проблемите. Откровено казано, аз не знам какви са проблемите. Мисля, че има известни проблеми в Чехия, казва оратора. Аз мога да кажа обаче, че ние нямаме достатъчно информация по силата на която отбележим, че има проблем. Благодаря. Преди да дам думата още веднъж на докладчика, Нека да дам думата на Европейската комисия. Тук имаме двама представители, госпожа Родригес Гаилю и господин Приетитис. Така че вие решете кой ще се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Ако нямате нищо против, и двамата ще се изкажем по различни аспекти, които бяха споменати. Ще започна аз. Искам първо да благодаря за организираното изслушване в рамките на комисията. Благодаря на докладчика за представения много амбициозен график за работа по предложението. Благодаря също така и на депутатите и на докладчиците в Сянка за цялата свършена работа. Няма как да отговоря на всички въпроси, които бяха повдигнати днес. Не мисля, че това е и целта на изслушването. В крайна сметка ние не сме основната страна, която трябва да води дискусията в случая. Сега нека само накратко обаче да кажа какви са обосновките за изготвянето на това омнибус предложение и а, другата част от предложението, която е свързана с новия търговски механизъм. Първо, искаме да гарантираме по-добро прилагане на законодателството за защита на потребителите посредством всички тези предложения, които вие обсъждахте, ние смятаме, че това ще се осъществи. Говорим за санкции и всякакъв друг вид средства, включително и правни средства за защита. Смятаме, че така ще отговорим и на предизвикателствата, поставени от страна на цифровия пазар. Ще повишим прозрачността на платформите. Ще успеем също така и да намалим бремето за бизнеса, поне до известна степен. В тази връзка предложението за правото на отказ, което очевидно не е особено силно подкрепяно тук в рамките на тази комисия, също води в тази посока. По-късно ще кажа няколко думи и за някои вече съществуващи правила, които се прилагат трудно. Например, поясненията във връзка с стоките с различно качество и продажбите от врата на врата. Искам да започна с въпрос, който беше повдигнат от почти всички изказали се, а именно печално известното право на отказ. Искам да поясня каква, какво е намерението на комисията в тази посок. Идеята ни е да възстановим справедливия баланс между високо равнище на защита за потребителите и същевременно конкурентоспособност за бизнеса, особено за малките и средни предприятия в Европа, които предлагат своите продукти онлайн. Ние напълно подкрепяме правото на отказ. Също така обаче считаме, че в настоящият етап европейското законодателство представлява прекомерно бреме за търговците. Правилата са изключително сложни и потенциално могат да доведат до е, ненужни спорове. Това е свързано с факта, че към момента търговците са принудени да приемат върнатите им продукти, дори и те да са в състояние на продукт втора ръка. Съответно, пък търговецът трябва да приеме понятието за намалена стойност, която пък да възстанови на потребителя. Много често обаче е трудно да се стигне до споразумение за това какво трябва да представлява тази намалена стойност на продукт. Смятаме, че нашето предложение води до по-опростени и предвидими правила по отношение на правото на отказ и за двете страни. Тоест, потребителят не трябва вече да връща така наречените неоправдано дълго изпробвани стоки. Неоправдано дълго означава просто да се провери дали дадения артикул му става или пък дали работи. Съответно пък търговците вече вече няма да трябва да водят тези непрестанни спорове с потребителите за намалената стойност на продукта. Много дискусии проведохме по тази тема, няма да се връщам към нея, нито пък искам да повдигам отново въпроса за данните, на които почива нашето предложение. Искам да подчертая само, че според нас предложението, което правим във връзка с правото на отказ, би следвало да засегне една минимална част от потребителите. Тоест, тези, които не са достатъчно грижливи при боравенето с закупените стоки. За большинството от потребителите нищо не би следвало да се промени. Като говорим за тези потребители, които използват правото на отказ по предназначение, а именно да изпробват продукта по начина по който биха го направили в един традиционен магазин. Що се касае до аргумента, който чухме днес, а именно, че предложените изменения ще отворят вратите за търговците, а, така че те да могат да злоупотребят със своята позиция. Би следвало да подчертаем, че ако търговеца наистина иска да измами а, един потребител, който се опитва да упражни правото си на отказ, то търговецът няма да възстанови платената сума, независимо от правилата, независимо от тези, които действат в момента или тези, които предлагаме ние. Това е въпрос, който трябва да се реши в рамките на една строга система от правила и тя всъщност е и част от нашето ново предложение. Честните, лоялни търговци, Большинството от търговците принадлежат към тази група всъщност, ще спазват новите правила. Ще направят също така всичко възможно да отговорят на потребностите на потребителите, защото така ще избегнат щети за собствената си репутация. Знаете, че това е елемент от ключово значение в онлайн паза, търговията. Една, е, едно отрицателно мнение на потребител под дадения продукт или а, търговец може да има много сериозни отрицателни щети. Сега по въпроса с глобите и начинът по който се изчисляват те. Ние предлагаме да се вземе предвид оборота. Разгледали сме обаче и други законодателни актове, включително и общия регламент за защитата на данните и на ниво механизъм за изчисление, а именно изчисление възоснова на оборота и възоснова на други аспекти. Смятаме, че това е добро предложение. Някои от държавите членки, между другото, са задали дори по-високи прагове от тези 4%, които ние предлагаме. Въздействието върху фирмите също е важен аспект тук. Искам да поясня, че максималният оборот, за който говорим тук, касае само широко разпространените нарушения. Какво имаме предвид, като казваме това обаче? Тук говорим за типа нарушения, които всъщност ще бъдат предмет на колективни искове а, и ще бъдат в фокуса на вниманието на европейските институции в рамките на мрежата за сътрудничество при защитата на потребителите. Тук говорим почти изключително за а, големи компании, за дружества, а не за малки фирми. Продуктите с разлики в качеството. Председателката се намесва. Ще ви помоля да приключвате, защото имаме още а, много задачи, въпреки че а, вече пресрочихме предвиденото за дискусията време. Последно, може би да кажа, казва ораторката за продуктите с разлики в качеството. Искам да подчертая, че тук нямаме никакво намерение да забраняваме продукти, които имат различни характеристики. Предложението ни е свързано с продукти, които се предлагат на пазари, пазара като идентични, а имат значителни различия помежду си. Надяваме се, че методологията, която се разработва от съвместния изследователски център и в момента е подложена на изпитване, ще помогне на държавите членки да установят всъщност какво представляват идентични продукти, какво са подобни продукти и какво означава значителни разлики между продуктите. тези продукти със сигурност трябва да спазват, разбира се, за законодателството в съответната държава членка и всички други изисквания са продукти, които потенциално могат да се предлагат на пазара на, различни държа... на различните държави членки под една и съща марка, но ако трябва да се заведе по някакъв начин да се предприемат стъпки по отношение на такъв продукт, отделните държави членки ще трябва да доказват това. Нямаме време да поговорим за прозрачността на платформите, а и за други въпроси. За съжаление, надявам се в бъдеще ще можем да го направим в рамките на други дискусии. Благодаря. Благодаря. Това разбира се е възможно. Сега накрая искам да дам думата на докладчика господин Далтън. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда пределно кратък своето изказване. Господин Хендрикс, искам да ви поздравя. Вие всъщност успяхте да обедините мен и госпожа Гебхарт по тема, а в историята на нашата комисия това не е никак често срещано явление. Не мога да приема това, което казвате обаче ние сме комисия на потребителите. Ние не вярваме, че потребителите са измамници, нещо, което вие намекнахте. Да, може да има известно ниво на злоупотреби, трябва да признаем това, но в крайна сметка, ако се отнеме правото на отказ на потребителите, това, което се прави всъщност е да се дава възможност на нелоялни търговци да злоупотребяват с потребителите. Така търговците ще избягват възстановяването на средства, защото предложените изменения ще подкопаят устоите на правата на потребителите по такъв начин, че те просто няма да имат възможност да се противопоставят на това. Именно затова аз и госпожа Гебхард сме на едно и също становище по въпроса. Това е първото, което искам да кажа. Второто е следното. Ако разгледаме дългосрочните последствия от тези е, предложения, трябва да направим разграничение между практиката на бизнеса и е, потенциалната потенциалните изисквания. В противен случай ще стигнем, от, е, непрекъснато ще се изправяме пред казуси от типа на Ryanair в крайна сметка ще се окажем в ситуация, в която потребителите да не могат да защитят потребите си, потр... правата си, извинете. Много често бизнесът ще предлага много ниски цени, но потребителите е, ще трябва да преглътнат потенциални загуби, ако това доведе до такива. В крайна сметка потребителите ще имат избор между това да си купят много ефтин продукт, при който правата им по никакъв начин няма да са защитени, или да си купят много по-скъп продукт, който ще могат да си го позволят обаче само по платежоспособните потребители. Знаете какъв е пазарът на Ryanair и какво се случи, когато а, техните полети бяха отменени трябва да се уверим, че потребителите наистина могат да вярват на направеното решение за покупка. И съответно, ако нещо се обърка, то те трябва да имат правото платената сума да им бъде възстановена. В този смисъл съм абсолютно съгласен с колегите. Имам още две неща, които искам да кажа. По отношение на продуктите с разлики в качеството, аз всъщност се притеснявам точно от това, за което говорихте вие. А, в белгийския и на словенския пазар един и същи продукт да се а, наименова по различен начин, просто защото в единия се влага глюкоза, в другия не. Това само ще раздели вътрешния пазар. Накрая, по отношение на класирането на офертите, това е една много широка област и мисля, че тя подлежи на допълнителни изкуси в бъдеще. Искам само да се върна на това, което казахте вие по отношение на супермаркетите, е, супермаркетите и това, което се случва а, оф офлайн. Ако отидете в Делес, в Брюксел ще видите различни цени за един и същи продукт, в сравнение с същия магазин Делес, само че някъде в провинцията цената е различна, потребителят плаща различни, различна цена за един и същи продукт. Този потребител също така може да си купи същия продукт още по-ефтино, просто защото са си купили някакъв друг продукт и има съответно отстъпка, която върви като пакетна оферта. Това се случва и в онлайн пространството. По този въпрос, вероятно, има различни становища. Очаквам с нетърпение дискусията, която предстои, но исках да подчертая това. Съвсем накратко, Искам да спомена, че моят доклад ще бъде готов следващата седмица. Надявам се, че тези, които проявяват интерес, ще го прочитат внимателно и очаквам с нетърпение да работят с вас в следващите месеци. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това е чудесен, чудесно четиво за всички, с което ще можем да прекараме времето си през лятната почивка. Искам да благодаря на всички участвали в дискусията за представените становища. Благодаря на експертите, благодаря на комисията, на докладчика и докладчиците в Сянка. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред и преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред, която е свързана с разглеждането на компромисните изменения, свързани с правилата и процедурите за прилагането на законодателството за хармонизация в Европейския съюз. Никола Дати е нашият докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на представителите на администрацията, които помогнаха в нашата работа. Свършената от нас работа беше наистина тежка и много натоварена. Вярваме също така обаче, че тя беше успешна. Текстът е доста дълъг, 60 члена. Ще премина само през най-основните елементи от текста ще обърна по-голямо въздействие, е, внимание, извинете, върху тези, които представляват по-голям проблем. Вчера проведохме последното заседание на докачите в Сянка, като се концентрирахме върху членове втори, приложното поле, член 4, във връзка с а, отговорното лице и накрая говорихме и за правомощите, предвидени за националните органи. Ще разкажа накратко за част от членовете. Първо, по отношение на приложното поле. От самото начало ние считахме, че е опасно приложеното поле да се разширява прекалено много. Всички сме наясно, че целта на този регламент е хармонизацията на законодателството по отношение на продуктите. Сега, ако разширим приложното поле извън хармонизираните продукти, за нас това би било прекомерно. Знаем, че парламента през 2013 година одобри е, регламент, който все още се разглежда в е, съвета. Надявам се, че процедурата ще напредне, но все още дискусиите продължават. Сега, по отношение на взаимното признаване, признаване господин Стефан, е нашият докладчик по този въпрос. Това, което искаме да избегнем тук е припокриване. Защото по този начин хармонизирането на законодателството може да се окаже доста труден процес. Това, което бихме приели е частично разширяване за да, по отношение на определени членове. Например, тези свързани с митниците. 26 до 30 член. Тук говорим както за хармонизирани, така и за нехармонизирани продукти. По този начин ще успеем да повишим контрола, особено по отношение на продукти, които навлизат на единния пазар през митническите е, учреждения от трети страни. А, член четвърти също е много важен. При него говорим за отговорното лице по начина по който е определено то в първоначалното предложение на комисията. Очевидно, терминологията е претърпяла известни промени тук. Искам обаче да съм пределно ясен по отношение на отговорностите на това лице. Целта е тук да се запълни една празнота по отношение на отговорността. В определени сфери на търговията, особено търговията онлайн, съществуват такива празноти. Тук става въпрос за продукти, които се появяват на пазара, без обаче да имат официални вносители. За продуктите, знаете, има разписани сериозни задължения, когато те се предлагат на единия пазар. Отговорността за спазване на тези разпоредби е у производителя. Нека поясня, в по-голямата част от случаите няма да има никакви промени. Голяма част от Продуктите, които се предлагат онлайн обаче, ще, бъдат, ще претърпят промени. Ще има големи промени и по отношение на продукти, които влизат на вътрешния пазар, без да има такова референтно лице. Трябва да има гаранции обаче свързани с безопасността на продуктите, това е пределно ясно. Друго, което също трябва да гарантираме е, че има лице, което да понесе отговорността. Това е лицето, към което ще могат да се обърнат властите при разсеването на определени съмнения, свързани с наличието или отсъствието на съответствие с разпоредбите. Членове 7 и 8 са посветени на частните партньорства и споразумения. Предлагаме премахването на член 7, защото там има риск за дублиране на на адхок консултирането и също така дублиране на плащанията от страна на търговците към националните власти. Бихме искали да се уверим, че има ясно и добро сътрудничество между органите, които осъществяват този надзор на пазара и частните частните субекти. Трябва да се гарантира, че има безпристрастност на тези взаимоотношения. Трябва да има протоколи за разбирателство, като тази информация трябва да е разпространена до всички органи на национално равнище. Така те ще са наясно, че съществува такова сътрудничество между националните власти, комисията и частните субекти. Следващия член е свързан с правомощите на националните и националните органи и частните субекти, това е член 14, ние считаме, че властите трябва да разполагат с такива правомощия, че да могат да извършват най-добрия възможен надзор, като тези правомощия трябва да бъдат пропорционални и да са в съответствие с националното законодателство за конкретния орган. В рамките на нашите дискусии стигнахме до съгласието, че правомостите от параграф 3 трябва да се предоставят на органите само и единствено посредством решение на съда. Съда трябва да взема решения, когато става въпрос за дела, за продажба на продукти, които не са в съответствие с законодателството. Членове 31 и 33. Създаването на мрежа на националните органи за надзор на пазара. Това е една изключително важна първа стъпка, която ще даде възможност за по-добре сътрудничество между националните органи за надзор на пазара. Между другото, те са около 500 в цяла Европа Както можете да си, сами да видите, това е огромно число. Те са разпределени във всички 28 държави членки. За нас създаването на тази мрежа е първата стъпка към създаването на обща система за надзор на пазара. Последното, което искам да кажа е, че, този, че това досие е изключително важно и всъщност то ще предостави гарантия за това, че всички продукти, които се предлагат на пазара, ще бъдат приведени в съответствие с законовите изисквания. В текста се съдържат много важни сигнали, свързани с борбата с фалшифицирани продукти и борбата с възникването на пазари за такива продукти. Правилата, които са разписани в тази разпоредба, са изключително строги. Към днешна дата пазарът е много по-различен в сравнение с, да кажем, пазарът преди няколко години пакетът от 2013 година не беше одобрен и поради тази причина. Аз определено смятам, че имаме нужда от европейска система за надзор на пазара, която да работи по ефективен и ефикасен начин и да бъде много по-видима. Обществените органи упражняват непрекъснат надзор на пазара, но въпреки това много не трябва да забравяме това, че много фирми внасят от трети страни. Назад в миналото трябва да си признаем, че част от тези продукти не са били подложени на достатъчно строги проверки. Накрая искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на администрацията, която ни подпомогна в нашата работа. Процесът на работа беше дълъг и изключително натоварен. В крайна сметка обаче мисля, че успяхме да стигнем до компромис. Част от въпросите, които обсъдихме, е, бяха много трудни. Надявам се, че при първото заседание през месец септември ще успеем да приемем текста. Надяваме се също така, че австрийското председателство ще даде своя значителен принос, така че да приключим работата по това досие и в съвета. Надяваме се до края на нашия мандат. Така че да можем да осигурим система, която гарантира по-висока степен на сигурност и безопасност, както на потребителите, така и на търговците. Благодаря. Моля е, всички, които имат намерение да се изкажат, да бъдат възможно най-кратки. Е, господин Калас, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Не мислех, че ще успеем да приключим преди лятната почивка, за да можем да приключим през септември а, с всичко, както беше плати... планирано. Така че много благодаря на докладчика. Сега по член четвърти. Имаме формулировка, която отразява интересите на всички, включително и на търговците по интернет. Комисията би трябвало също да може да приеме нашето предложение. Има искане да се назначи лице за контакт. Даваме по-добро определение. Имаме три изисквания. Лице за контакт в службите за надзор за пазара, например. И това лице за контакт да, да има повече задължения, не само предоставяне на информация, а и проактивна дейност, предприемане на мерки. И на трето място да няма отговорност за проблеми с продукта. Нещо, което безпокои много от търговците по интернет. След това, член 14. Правомощни и задължения. Представихме компромисното изменение – разпоредбите на наблюдаващите органи трябва да бъдат ограничени с съдебни заповеди. След това, приложното поле. Тук имам някои поводи за съжаление. Бих желал регламентът да покрие някои нехармонизирани продукти, особено що се отнася до правомощията и компетенциите на органите на защита на пазара. Не съм сигурен дали всички държави членки ще предприемат необходимите мерки, когато става дума за нехармонизирани продукти. Така че това е единственият елемент, при който имам някои поводи за несигурност. Надявам се, че на 3 септември ще постигнем успех, така че австрийското председателство да може да приключи към края на годината, да има интензивни преговори, за да се приключи възможно най-бързо. Предложението е добро и заслужава подкрепата на широко мнозинство. Добър добра начална точка за преговори. Подкрепата за е, къде подкрепя хармонизиране на, на надзора на пазар в Европейския съюз. Един от нашите членове беше докладчик по контрола върху емисиите от моторните превозни средства. Тук обаче имаме няколко безпокойства и предлагаме компромисни изменения. Целта е да се стият нещата, но се затрудняват позиции функциите на, на контролните органи. Това, че се изисква лице за контакт за Европейския съюз за неевропейски фирми, както и а, а, с, темата за приложното поле и а, бързата промяна на изискванията, след като вече сме се договорили по тях в пленарна зала всяка разпоредба трябва да бъде разгледана и в контекста на отрасловото законодателство, обаче нещо, което значително може да наруши правната сигурност. И накрая бихме искали да помолим докладчик и други докладчици и другите докладчици в сянка да обмисли темата за етикета Европейски съюз – компромисните изменения сме включили такава възможност за постепенно въздеж... въвеждане на, тази, на това правило в зависимост от различните продукти. Благодаря, госпожо председател. Подкрепяме постигнатите компромиси до тук. Има няколко елемента, по които не можем да дадем своята подкрепа, но благодарение на отличното ръководство на господин Данти и отличната работа на останалите докладчици в Сянка, мисля, че сме постигнали ситуация, в която скоро ще привършим всичко. Съвсем накратко по приложното поле. Подкрепяме идеята да се разшири приложното поле на теория. Обаче знаем, че и предния път имаше проблеми в съвета. Знаем, че съвета има възражение. И тъй като почти всички подкрепят темата, е важно да се приеме съответния законодателен текст. Единственият начин да стане това е да се сведе до минимум приложното поле. Ако има компромисно изменение за неговото разширяване в много малка степен, можем да го подкрепим, но се безпокоим, че може да не се приключи с темата преди края на мандата. По останалите елементи сме близо до постигане на съгласие, подкрепяме компромисните изменения и отново нека да благодаря на господин Данти и докладчица всянка за отличната работа. Благодаря за обединената левица Денис Де Йонг. Искате ли думата? Не, всъщност аз не съм работил активно по темата, но просто е, мога да кажа, че винаги се безпокоим когато се налагат повече задължения върху държавите членки. И като цяло това, което чух от Дан Далтън, до голяма степен може да отрази и нашата позиция, но не мога да го заявя твърдо. Сега Марко Соло, СПД. Нека да благодаря на докладчика за работата по компромисите. Съгласни сме по всички тях. Нека да ви припомня, че всички бихме искали продуктите, които се продават на единия пазар, да бъдат безопасни, за да бъдем всички ние защитени, защото сигурността на продуктите е много важен елемент, ако искаме да има действителна конкуренция между различните производители увеличаване на контрол, по-добре наблюдение на пазара, по това сме съгласни, подобрение на координацията между националните надзорни органи също. Ако тези контролни мерки не се прилагат по един и същи начин, тогава защо изобщо полагаме толкова труд? Винаги се опитваме да направим така, че да има еднакви проверки в Европейския съюз и що се отнася до тяхната чистота и що се отнася до качеството. И целта е да има и санкции, и те да бъдат пропорционални на нанесената щета. Разбира се, санкциите имат наказателна роля, но имат и разобеждаваща роля. И накрая. И накрая сме доволни, че има и а, база данни за дефектни продукти. Това е много важно, ако искаме да се следи добре какво се случва вътрешния, на вътрешния пазар и да следим какво се прави, за да бъдат защитавани потребителите. Надявам се, че в бъдеще ще се занимаваме и с въпроса за приложното поле, защото и ние бихме приветствали задълбочаване на приложното поле, защото гражданите няма как да разберат този продукт сега хармонизиран ли е или не е хармонизиран. Те просто искат да си купят нещо и да се чувстват в безопасност. И в заключение господин Танти. Ами, нека просто да благодаря на колегите за положения труд – и за дискусията. Някои елементи все още липсват от доклада. Продължаваме да се борим за някои компромиси, но най-вече целта е да има регламент – за хармонизираните продукти, които са 70% от продуктите на европейския пазар. Така че не може да се каже, че не са засегнати много продукти. Засегнати са 70%. Добре, положението не е съвършено, обаче по някой път, ако се опитаме да сме твърде амбициозни, реално не, не, не постигаме нищо. Така че да видим докъде сме стигнали. Имаме регламент, който е възможно най-добър при защитата на потребителите и който въвежда справедливо третиране на стоките, произвеждани в Европа и на тези, произвеждани извън Европа. Всички е ясно и е, трябва да направим някои отстъпки, но се надявам, че като цяло това решение ще помогне на Европа. Добре, с това можем да приключим по темата. Следващата точка е компромисните изменения за доклада за взаимното признаване на стоките, които правомерно се търгуват в друга страна. Това е втората част от пакета за стоките. Взаимното признаване е много важно за доброто функциониране на вътрешния пазар на стоки. 260 изменения сме получили и съм изготвил 21 компромисни изменения, които обсъждахме с докладчиците в сянка на техническите срещи и постигнахме споразумение. Много се радвам, че с колегите успяхме да постигнем и общи текстове за компромисните изменения по два важни члена четвърти и пети. Четвърти член за декларациите за взаимно признаване. Важно е, е дадената фирма да може да демонстрира, че а, а, вече за спазени изискванията на друга държава членка и да има доброволна декларация за взаимно признаване, която да бъде попълвана от економическите оператори за намаляване на административната тежест. Член 5. Оценката на стоките. Достъпът до пазара може да бъде отказан само ако пропорционално е застрашен е, обществения интерес. Тук се въвежда и СОВИД, е, за да има конкретни ефективни правни мерки за защита и възстановяване на доверието. Съществуващия механизъм по СОВИ трябва да бъде използван като, не, е, като основна процедура за разрешаване на проблеми. Така ще се засилят правата за, взаимно, за регламентиране на взаимното признаване и е, е, на европейско равнище ще се вземат решенията. Приветствам идеята да има и координационна група. с представители на е, лицата на контакт на държавите членки. Благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Както знаете, ще се срещнем отново на 3 септември, когато ще гласуваме. Ще продължа да работя активно, за да подготвим и добър тристранен диалог. Работих, разговарях днес с представители на австрийското председателство, за да подготвим нещата и се надявам нещата да продължат гладко. Благодаря. Социалисти и демократи, Виржини Ръжие. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика и на неговия екип за отличната работа и за от това открития подход към работата по този доклад. Това е предложение на комисията, което е много интересно. Целта е да се дадат едни добри основи, обаче има някои елементи, които ни безпокоят които ни безпокояха, но успяхме да ги разрешим в обсъжданията. Не всички наши искания бяха прияти, но в крайна сметка трябва да се работи в дух на компромис. Успяхме да намерим добри е, компромиси. Ето, например, що се отнася до членове 4 и 5, както каза докладчика. Целта е да се спазва и юриспруденцията на съда, за да а, е, може пускане пазара в една държава членка да не дава системен достъп до пазара на всички останали държави членки, да има определени условия, да има улесняване, да, но да се позволява на държавите членки да прилагат мерки, които са били смятали, сметнати за легитимни във връзка с общия интерес. Това беше ин... постигнатото равновесие от нас, също за доброволните декларации и попълвани от а, самите економически оператори за взаимно признаване. Това дава добра възможност за поставяне начало на взаимното признаване и след това държавите членки имат възможност да уточнят какви са сроковете за подаване на информация и а, условията за пускане на пазара на своята територия. Предлагам се да продължим да работим по предложението на докладчика, което е отлично, да се опрости взаимното признаване въз основа на доверие и сътрудничество. Мисля, че постигаме тази цел с този текст. Благодаря на докладчика за положения труд. Благодаря. Екаре Ема Макларкин. Uh, uh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика и на колегите. Работихме добре заедно, работихме конструктивно. Имаме политически различия, но като цяло сме обединени на около убеждението, че трябва да се намали економическата тежест за економическите оператори и че точно това трябва да се опитаме да постигнем. Затова се радваме, че докладчикът положи усилия за да се постигнат тези разумни компромисни изменения. Няма да изреждам подробностите на нашата покри... позиция, но твърдо подкрепяме сегашната формулировка на членове 4, 5 и 6 като основни елементи от... на регламента. Що се отнася до член 10? Административното сътрудничество, докладчикът вече е, е наясно, че не сме особено ентусиазирани по компромис 9. Това е единствения компромис, който няма да можем да подкрепим, тъй като има бюрократична тежест, но не се е, разрешава самият проблем, а именно е, лицата за контакт. Но като цяло е, компромисите са добри и ще подкрепим текста като цяло. Благодаря. Thank you, and then... Благодаря. Алде Мортен Локехер. Благодаря. Госпожо председател, съвсем накратко Колегите вече казаха много, постигнахме добри компромиси, които ще засилят принципа за взаимното признаване и ще създадат по-добри условия за бизнеса. Компромисите са добри и така имаме добра позиция за разговори с съвета. Благодаря на докладчика за сътрудничеството. нямаше, работата протече гладко. Благодаря е, и на докладчиците в Сянка. Благодаря. Не искаш думата? Денис, добре. В такъв случай давам думата обратно на докладчик. Благодаря. Видя се, че общата цел е да упростим нещата, да имаме общ подход. Мисля, че имахме едно добро сътрудничество и мисля, че в крайна сметка ще стигнем до един добър резултат. Благодаря на всички. Благодаря. Гласуването е насрочено за 3 септември след вакансията. Благодаря. Преминаваме нататък. Следващата точка разглеждане на проектостановището в нелоялните търговски практики или по-нелоялните търговски практики в взаимоотношенията между дружества в рамките на хранителната верига. Благодаря, госпожа председател. Широк е контекст, консенсуса, че там, където има, не, че има нелоялни търговски практики, навсякъде в производствената верига. Големите оператори най-много прибягват към такива практики по-малко се прилагате от по-малките участници. И всъщност има участници в веригата, които са економически зависими от тези, които изкупуват продуктите им. През 2013 година беше направено проучване сред производителите и злоупотребата беше изчислена на повече от 10 милиарда евро годишно в Европейския съюз. Има правни норми е, в някои държави членки, но мисля, че е крайно време да се хармонизират нещата и в европейски план. От няколко години Европейски парламент изисква от комисията да изготви предложение за правни норми в областта. Е, това вече е направено. Е, през 2016 година нашият колега беше докладчик по това искане – което получи подкрепа и от комисията, и от съвета. И така, радваме се, че вече имаме предложение от страна на комисията. Тази комисия има обръща, обръща достатъчно внимание на селските стопани. Съгласно член 39, 40 и 43 от договора, има задължение за подпомагане на селскостопанската дейност, да се стабилизира пазара, да се гарантира сигурността на продоволствието и да се предоставят разумни цени на потребителите. И така доста се радвам на предложението на комисията, въпреки че има и какво да се подобри. Например, що се отнася до възможната възможното разширяване на приложното поле в три области. Е, приложното поле всъщност е проблем за някои от операторите и доста ще говорим за него, сигурен съм. Първо, става дума за разширяване на приложното поле е, за защита на всички производители на сълскостопански продукти, е, включително и тези, които не са за човешка консумация, да кажем, производство на фуражи. Също разширяване а, на приложеното поле към цялата продоволствена верига, да се забранят нелоялните търговски практики в полза на всички производители и на всички купувачи. А, и да се помогне на най-уязвимите участници в договарянето. Ако практиките са несправедливи, трябва да бъдат забранени и на всички оператори, и на малките, и на големите. И е, трябва да се спазват е, съответните норми в, в договорните отношения. И да се разшири до всички, които купуват в Европейския съюз, но също и от производители извън Европейския съюз, които могат също да са доста уязвими. Най-уязвимите всъщност. Освен това, трябва да имаме възможност за постигане на по-добро равновесие между участниците във веригата. Що се отнася до черния списък и сивия списък на забрани, Това е добър подход. Включването на конкретни спис... Е, нелоялни поведения. В черния списъл, списък, например, да се включат е, отказите за подписване на договори, сивия списък, продажба на загуба е, във връзка с, нетрайно, с скоро скорошно изтичане на срок на годност на продукта. Не става дума за това, че в магазина, ако на нещо му изтича срока скоро, трябва да може да се продаде на по-низки цени. Това е съвсем друго и е разумно, според мен, за да няма разхищение. трябва да бъдат защитени от е, купувачите. Органите трябва да си вършат работата и е, трябва да има възможност на обжалване и тя да не изисква е, потребителите, е, купувачите да трябва да изобщо подаващите жалбите да трябва да е, плащат големи суми да има улесняване на този достъп. И след това може да има а, или съдебен процес, или медиация. И накрая да се създаде мрежа за борба срещу нелоялните търговски практики с механизми за координация между органите, които са гот... се занимават с правоприлагането и с и контролните органи, както и европейските институции и контактните лица на определени е, точки от продоволствената верига. Всъщност, е, срока за подаване на изменения е до утре на обяд, но не се... Нека това да не ви обезкуражава. Имах, имахме доста сгъстен график. 15 години вече съм тук и е, е, принципно говоря на, на и пиша на родния си език. Правото да говорим на родните си езици е основно демократично право. Но в случая, тъй като трябваше да се действа бързо, направих изключение. Е, работих на английски, за да може да приключим работата до края на мандата. Защото мисля, че е добре да се работи по някои теми в края на мандата, за да се действа по-бързо. До края на годината, евентуално по време на австрийското председателство, се надявам, че ще успеем да приключим по темата, тъй като аз със своята чувствителност към темите, свързани с селското стопанство, бих искал да помогнем на всички участници в продоволствената вериги, особено на най- а, уязвимите от тях, да постигнат по-добри позиции. И се радвам, че е, благодарение на е, координатора Никола Данти успях е, да получа именно аз да, позицията на докладчик по темата и се надявам, че ще работим по оптимално добър начин заедно. Благодаря. Благодаря, Марк. Докладчиците в сянка първо е, от НП госпожа Ланген. Госпожа Колин Ланген, благодаря. Госпожо председател, искам в началото да благодаря на докладчика Марк Терабела за този обстоен доклад. Знам, че има известен риск тук. Как можем да изготвим добри изменения, ако Доклада ни се представя днес, а пък крайният срок за внасянето на изменения е утре по обяд. Това е нещо неприемливо за мен. Естествено, по този начин се заобикаля и правото на превод. Така или иначе, господин Тарабела, за кратки срокове вие успяхте да направите един обстоен доклад, който засяга всички основни въпроси. Много от това, което казахте, аз го подкрепям. Само, че в някои области отивате твърде далеч. По отношение на приложното поле, вие предлагате разширяване в три посоки. По отношение на продуктите, вие говорихте не само за веригата за доставка на храни, но и за други селскостопански продукти, включително пресни такива или нетрайни продукти. Те трябва да се покрият от директивата. По отношение на директивата за правото на производителите, аз съм съгласна, че не става дума само за засегнати МСП от нелоялни търговски практики, но мисля, че отивате твърде далеч. Има различни структури и те трябва да могат да се защитят по различен начин. Аз в своето изменение предлагам малко по-различен подход. Мисля, че ограничаването до МСП е твърде стрикно. Ако има, например, един сезонен продукт, той може да не е свързан само с МСП, така че тук трябва да се види къде минава разделителната линия. По отношение на въвеждането на обща клауза относно нелоялните търговски практики, мисля, че също отивате твърде далеч. Разбирам какво му те предвид, но предлагам малко по-различен подход. Когато се прави оценка на директивата, се говори за най-късно 3 години като период, когато комисията трябва да се намеси. Аз мисля, че в член 3 трябва да се предвиди нещо. Освен това, ще внеса и изменение във връзка с анонимните жалби спрямо органите. Това е което имам да кажа. Благодаря, очаквам с нетърпение нашето сътрудничество и очаквам да имаме една полезна лятна вакансия. От името на ЕКАРА господин Чешек. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Уважаеми докладчици в Сянка, Екара приветства факта, че Европейската комисия продължава да работи активно, що се отнася до борбата с нелоялните търговски практики на общия пазар. Координацията на тази дейност е изключително важна, защото това е единствения начин да създадем ефективни инструменти, които да възпрат неморалните търговци. Вече беше споменато, че аз се занимавах с директивата за нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни спрямо потребителите. Така че се радвам, че мога да работя и по това предложение. Що се отнася до самото становище, мисля, че то е с правилна насоченост. ЕКР приветства разширяването на приложното поле на директивата с цел да се включат земеделските продукти. По този въпрос сме съгласни с докладчика. Мисля, че потребителите трябва да бъдат защитени на различни нива подкрепяме член 5, параграф 1, изменението в тази връзка, там където се казва, че трябва да се подава иск пред съответните органи за изпълнение в държавите членки в държавата, където е установен доставчика. Подкрепяме член 6 и съответното изменение, където се говори за медиацията. Тя беше спомената от докладчик и от другите оратори. Радваме се, че като цяло измененията са насочени към подкрепа за общата цел на директивата а именно да се допълни регулацията, която вече съществува в държавите членки. Естествено, държавите членки могат да отидат и по-далеч. Те могат да въведат една още по-строга регулация, за да се справят с тези нелоялни търговски практики. Имаме обаче известни притеснения във връзка с създаването на мрежа за сътрудничество. Проявяваме голяма скептичност относно това дали трябва да се създава една такава допълнителна група, дали по този начин няма да се натоварим административно още повече. ЕКР ще внесе изменения, знаем, че крайният срок наближава. Мисля, че най-важните изменения, които ще внесем, ще бъдат свързани с разширяването на определението за НТП, както и по отношение на внасянето на искове от страна на анонимни ищци, както спомена и предния оратор. Освен това ще въведем текстове или предложения за текстове във връзка с нетрайните продукти. Аз работех точно по този аспект по тези аспекти преди няколко години и сега ще работя по този е, въпрос. Най-вече благодаря на всички и се надявам, че ще имаме в крайна сметка възможно най-добрия резултат. За Алде господин Селимович благодаря. Нека да благодаря на господин Тарабела за проекто доклада, за неговия принос към дебата. Както споменаха много от колегите, ние подкрепяме общата насоченост на това досие. Въпросът, който ще трябва да решим в идните седмици и месеци е как да регулираме тези практики на европейско ниво, тъй като тези практики вече са регулирани на национално ниво. Мисля, че комисията предлага един много балансиран подход и отчита, че има различни разлики в репутацията и възможността за действие на различните оператори в веригата малките оператори са подложени на несъразмерен натиск, в неизгодно положение са. Комисията говори за порочни практики в държави членки. В 20, например, има поръчки в последните минути, период на плащане повече от 30 дни. В 16 държави членки има и други подобни примери. Аз съм за подход, е, който е за възстановяването на равнопоставеността в веригата за доставка на храни. Ето защо аз не съм съгласен с измененията на някои колеги, както и с измененията на докладчика. Нека да спомена две от тях. На първо място разширяването на приложното поле. Радвам се, че се обсъжда въпроса за това да се включат различни типове доставчици. Това може да се обсъди, но аз съм силно против разширяването на приложното поле да се включи изцяло веригата за доставки. Вече беше казано, че целта на това предложение е да се защити най-слабата брънка във веригата, именно най-малките актьори в началото на веригата, отделните земеделски стопани. Ако сега започнем да подкрепяме всички, какво ще се случи. Морето ще е, повиши своето ниво, но най-уязвими ще си останат е, най-малките. Защо да подкрепяме Нестле да стигне на съответното ниво? Все още Нестле ще има така или иначе много по мощни лостове за действие спрямо отделния е, търговец или земеделец. Затова, ако искаме да има равнопоставеност, нека да подкрепим онези, които са най-слабите във веригата, а не онези, които са най-отгоре. Е, на второ място, комисията предлага да се забранят най- е, лошите практики, онези, които водят до най-големи щети и аз предлагам това. Ние казваме, че трябва да се забрани, т.е. комисията казва, че трябва да се забранят нелоялните търговски практики, които са с един и същи характер на всички места. Само, че онова, което е проблем във Франция и в Белгия, може да не представлява такъв проблем в Швеция. Защо да уреждаме този въпрос на европейско ниво? Аз мисля, че Съюза трябва да внася законодателство там, където има полза от него. Не виждам защо трябва да се забраняват практики на европейско ниво, които може дори да не са забранени на национално ниво. Може в някои държави съответните практики въобще да не се считат за нелоялни търговски практики. Затова нека да поставим акцента върху този списък на комисията 4 плюс 4 НТП. Аз го приемам, за да се попречи на някои практики на национално ниво, не би трябвало да се въвежда забрана на европейско ниво. Затова в своето изменение аз ще предложа НТП да се счита такива на европейско ниво, само ако те са счетени за такива от поне 10 държави членки. Има други неща, които искам да спомена, но ще ги спомена всъщност писмена форма в измененията си и в заключение нека да благодаря на господин Тарабела за доклада. Господин Шолтес за зелените. Благодаря, госпожо председател. Комисията предлага да се вземем с проблема за нелоялните търговски практики в веригата за доставки на храни и това предложение е много добро, тъй като равновесието е нарушено, що се отнася до възможностите за действие на различните субекти по веригата. Ние приветстваме подхода на комисията, но има някои неща, които могат да се подобрят. На първо място искаме да решим проблема с приложното поле. Приложеното поле би трябвало да е такова, че да се включат земеделските продукти. Трябва да защитим всички доставчици. Смятаме, че трябва да се покрият всички оператори. Когато една практика е нелоялна, всички оператори трябва да могат да внасят жалби. Едно цялостно покриване на операторите е много важно, за да се справим наистина с НТП и с тяхното въздействие върху различните участници в процеса. Освен това, смятаме, че трябва да се включи обща забрана за НТП, не само за някои от тях. Освен това, трябва да се е, въведе определение на НТП. Списъка, освен това, трябва да остане отворен и към него трябва да се добавят, да могат да се добавят допълнителни практики. По отношение на изпълнението и е, сътрудничеството между органите е, за наблюдение на прилагането на законодателството, аз мисля, че трябва да има една трансгранична рамка за сътрудничество. Би трябвало да има едно кохерентно прилагане на директивата. Освен това, операторите не трябва да получават възможност да избягват от разпоредбите, като се установят в държава членка, в която режима е по-хлабав. Когато става дума за санкциите и глобите, би трябвало да се намери обща методология за определяне на размера на глобите. И накрая, ние смятаме да внесем изменения, за да се предвиди наистина включването на добра клауза за преразглеждане. Надявам се, че в крайна сметка всички ще внесат конструктивни изменения. Благодаря Денис Дайонк от името на Обединената левица. Благодаря, госпожа председател. Сърдечни благодарности за докладчика. Дълъг път изминахме от предния дебат на сам. Аз говорех за символично законодателство. Реши се, че нямаме нужда от законодателство, след това парламента реши, че има нужда от някакво законодателство. Основното тук е да защитим малкия производител. Аз нямам проблем с това да се реши приложеното поле спрямо земеделските производители. Аз мисля, че ние се опитваме да защитим малките производители. Както каза господин Селимович, ако ще защитаваме Unilever или Nestle, е, това ще се размине с целта, която имах в началото. Така че аз не съм за разширяването на приложеното поле извън е, малките и средните предприятия и предприятията със средна пазарна капитализация. Като цяло не трябва да забравяме, че целта на това законодателство са малките производители. Като отправна точка мисля, че можем да станем по-полезни. Имам някои изменения относно споразуменията. Те трябва да са лесни за разбиране. Не знам дали трябва да внасяме изменение, което да е насочено към Нестле и да казваме в него, че споразумението трябва да е лесно за разбиране. Това би било нещо много странно. Може да възникне един проблем от правна гледна точка – а именно да се включат купувачи извън Европейския съюз. Разбирам до известна степен логиката, но как ще стане това по правна, от правна гледна точка? Ще следваме принципа на американската небезизвестна екстратериториалност, на който се противопоставяхме вече. Какво ще кажете по този въпрос? Може ли да получим юридическо становище? Искам да кажа, че е много важно и въвеждането на член 6а за медиацията. Мисля, че вярвам повече на медиацията, отколкото на стандартното съдебно производство. Мисля, че предложението тук трябва да бъде подкрепено и ние го приветстваме. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата отново на докладчика, искам да дам думата Андреас Шваб, естествено. Благодаря, госпожо председател. Няма да говоря твърде дълго. Искам да кажа, че въпреки, че имам добри търговски и колегиални отношения с господин Тарабела, чието име е италианско, между другото, Имам и аз какво да кажа по отношение на внасянето на измененията само на английски. Ако господин Тарабела иска да върне британците в Брексит само чрез използването на английски, това едва ли ще стане. Мисля, че трябва да прочетем правило 54. Можеше да поискаме малко по-късно гласуване на този доклад във водещата комисия. Но както и да е, може би докладчика е сметнал, че това е удачно. Едва ли ще върнем британците обратно, ако работим само на английски. На следващо място, мисля, че трябва да се намерят балансирани а, а, изменения идват избори, НП едва ли ще отхвърли всички предложения. Първият въпрос, който беше засегнат, е въпроса за приложното поле. Искам да кажа, че аз харесвам всички компании, които бяха споменати до сега. Нека да не ги споменавам и аз. Всичките имат различни предложения. В една свободна пазарна економика всеки дава своята цена и потребителя избира. Въпросът е дали трябва да дадем на всички еднакви възможности или трябва да защитаваме всички. Въпросът, който трябва да обсъдим е дали европейската формула за МСП е, отговаря на този пазар. Аз имам съмнение дали трябва да защитим всички, както казаха и други докладчици. На второ място, е, относно економическия дисбаланс нещо, което е много неясно като понятие. Мисля, че има много различни дисбаланси, но е трудно да се използва нещо подобно като правен термин за черен списък. Съответно, би трябвало да не създаваме допълнителни дисбаланси между юристите и дружествата. Няма да помогнем на дружествата, ако въведем законодателство, което е неясно. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Могели, заместник генерален директор на Генерална дирекция Агри, Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на цялата комисия, а и лично на господин Тарабела за големия напредък постигнат по това досие. В резултат на вашата работа имаме по-голям шанс да приключим с това досие преди изтичането на мандата на парламента. Видях, че и членовете на, комисията ИМКО са съгласни с тези планове. Сега, по отношение на резолюцията от юни 2017 година, това е резолюция прията с 600 гласа в пленарното заседание, огромно заседание, а, огромно множество. Комисията ИМКО всъщност беше водещата комисия по тази тема. Така че отново това е инициатива, която идва от сърцето на Европейския парламент. В момента проучваме предложените от докладчика изменения – На този етап мога да споделя само някои коментари във връзка с определени изменения, които ни направиха особено впечатление. Това се дължи на факта, че те значително се отклоняват от предложението на комисията. Това предложение, което ние направихме, е основано на изчерпателен анализ на въздействието. В тази връзка ние смятаме, че предлаганите изменения трябва да се подкрепят от допълнителен анализ. Първото, което искам да упомена в тази връзка е разширяването на приложното поле. В предложените изменения се предлага всички оператори да бъдат обхванати в рамките на продоволствената верига, независимо от техния размер. Чудим се дали това наистина е необходимо. В някои от случаите, които могат да попаднат в рамките на тази разпоредба, можем да стигнем наистина до ситуация, в която да защитаваме оператори, които наистина нямат нужда от тази защита, защото сами по себе си са достатъчно мощни. Второто, което искам да спомена е общата клауза, свързана с всички нелоялни търговски практики. При положение, че в друго изменение на докладчика се предлага доста широко тълкование на понятието нелоялна търговска практика. Искам да подчертая, че в своето предложение комисията предлага минимално ниво на хармонизация на разпоредбите. Причината за това е, че ние вече имаме създадено законодателство, то е в сила в 20 държави членки. В тази връзка ние искаме да се намесваме много ограничено по отношение на това законодателство и да въвеждаме нови елементи само и единствено, ако това е напълно необходимо измененията, които споменах по-рано, ще доведат до почти цялостна хармонизация на въпроса, свързан с нелоялните търговски практики. Смятам, че трябва внимателно да разгледаме потребността от такава цялостна хармонизация. Дали изобщо има такава. Тези елементи могат да доведат и до известни съмнения относно предложената от нас, предложеното от нас правно основание. То е член 43, който касае земеделските стопани. Ако включим търговията на дребно и продажбите на едро, ще се отдалечим значително от предложеното от нас правно основание. В крайна сметка, бихме искали да се уверим, че след като се приеме този акт, законодателен акт, трябва да сме защитени и също потенциално а, така съдебно оспорване на този акт. Докладчика също така предлага да се включи и препродажбата на загуба. Честно казвам, все още не мога да разбера каква е тази концепция. Кой на кого продава по такъв начин? Ако говорим за такава продажа в страна на търговията на дребно, не мисля, че това е част от нелоялните търговски практики или поне не по смисъла, който комисията влага в това понятие. Тук говорим по-скоро за въздействие върху защитата на потребителите и всъщност в рамките на директивата, посветена на това, трябва да се разреши този въпрос. Сега, следващия елемент е встъпване в писмен, договор в писменна форма. Съгласно регламента за организацията на единния пазар, искам да ви напомня, вече има значителни правила за изисквания за сключване на договор в писмен вид. Така че не съм сигурен доколко съгласувани са предложените докладчика изменения и тези правила. Не съм сигурен също така, че имаме нужда от допълнителни разпоредби. Третият елемент е свързан с неестествено ниските цени. В предложеното изменение тази концепция е свързана с концепцията за цена, основана на производствените разходи или себестоеността на продукта. Тук обикновено говорим за това, че Общата селскостопанска политика е политика ориентирана към пазара. А тук въвеждаме напълно нова концепция, свързана с начинът по който ще работи економиката в земеделския сектор и въобще единния пазар като цяло в Европа. Защото тук ще взимаме предвид конкретни разходи, които трябва да бъдат фиксирани в рамките на определени процедури. Смятам, че това трябва да се анализира внимателно преди да бъде вложено в законодателен акт. Нека ви върна в този контекст към факта, че предложената от нас минимална хармонизация дава възможност на държавите членки да отидат отвъд предложените от нас правила, ако ще дадат това за необходимо. Тоест, държавите членки, всяка за себе си, може в определен контекст да прецени, че има нужда допълнителни практики да се добавят към този списък. Съответно, тази държава членка ще има пълната възможност да включи една такава практика в списък. Накрая искам да кажа няколко думи за процеса за координирано изпълнение. Мисля, че един от докладчите в Сянка спомена този въпрос. Разгледахме и тази тема и първата ни реакция е, че това би могло да доведе до значително допълнително административно бреме, както за държавите членки, така и за комисията. Защото ще трябва да разглеждаме внимателно всъщност ще трябва да, да, да вземем предвид и предложените за изпълнение от страна на комисията задачи. Ние предлагаме мрежа за национални на националните органи за изпълнение, като тази мрежа ще дава възможност на националните органи да се събират и да обсъждат различните теми, които ги касаят. Така ще се подобри сътрудничеството между тях. Разбира се, ние очакваме с нетърпение допълнителните дискусии, които ще се осъществят тук в Европейския парламент по предложените изменения. Разбира се, на разположение сме за участие в технически дискусии в случай, че нашият принос е необходим. При всички положения обаче ще направим всичко възможно, за да се уверим, че тази директива ще се приеме преди изтичането на мандата на настоящия парламент. Благодаря. Благодаря и последни думи от господин Тарабела, докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да отговоря на казаното от комисията във връзка с препратката към цените на към разходите за производство. А, а, от доста време работя в тази област. Знам, че колкото повече се дерегулира пазара, колкото повече се отварят някои отрасли за свободна търговия, поради споразуменията за свободна търговия, толкова повече спадат цените и много често в много области изкупните цени са много под цената, която струва производството. Така че е много важно да се погрижим селските стопани да могат да не бъдат принуждавани да, куп... да продават на загуба. Може би не е лошо да се опитаме да направим нещо, така че да възстановим някаква справедливост а, спрямо производителите. Някои колеги направиха коментар за предложението да има мрежа за борба срещу такива нелоялни практики. Това не е допълнително административно изискване. Става дума за следното. Някой става жертва на такъв натиск от страна на голяма фирма, наднационална фирма. И ако си обменя информация с другите, така може да се, или с властите, те ще могат да реагират по-добре спрямо случаи със същата фирма и в тяхната страна. И в заключение, нека да се спра на една тема, която няколко колеги споменаха. Господин Селимович, госпожа Калин Ланге, е разширяването на приложното поле. Целта ни не е да защитим големите оператори. Целта е, когато има нелоялни търговски практики, да вземем предвид това, че най-често малките оператори стават жертва на големите оператори. И а, когато продоволствената верига е дълга, защото по някакъв път има много а, посредници, от, а, може да, да има продаващи на едро, преработватели на съответните храни и прочи. Така че трябва да има възможност за защита от такива нелоялни практики навсякъде по веригата. Защита срещу големите, прекалено силни оператори. Може да не се намери мнозинство в подкрепа на това предложение. Ще видим. Иначе отново, нека да кажа, че съжалявам, че го предлагам на английски. А не заради Брексит, това е съвсем очевидно. Става дума за това, че имаме е, много сгъстен график. Не аз взех решенията. Та иначе, ако се отложи и крайния срок за подаване на изменения, добре. Може да дойдат и през август. но при всички положения трябва да действаме бързо, защото за австрийското председателство също това е един от обявените приоритети и можем да си сътрудничим с тях. Има желание, има воля да се действа и за това се надявам, че ще успеем да направим нещо, което е в полза на производителите в Европейския съюз и на малките участници в продоволствената верига. Това е всичко от мен. Приятна вакансия на всички! Благодаря. Да се върнем отново на темата за измененията. Утре по обяд е крайния срок за подаване на изменения. На последната, последната точка от дневния ред, разбира се не е последна по значение, е проекто становището относно автономното шофиране в рамките на европейския транспорт. Господин Кон е нашия докладчик. Заповядайте, имате думата. Well, Frau Vorsitter. Thank you. Ähm, ich habe die Ehre, dann den Schluss zu machen heute. Ähm, würde das gerne auf Deutsch machen. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да приключа днешното заседание. Ще го направя на немски. За мен е удоволствие да представя становище по становището по собствена инициатива на комисията ТРАН. Тук говорим за автономното шофиране което вече не е част от научната фантастика. Това е истински въпрос, който става все по- релевантен за нас. Това е въпрос, който трябва да регулираме в рамките на европейския транспорт. Автономното шофиране или шофирането без водач вече играе огромна роля и ще играе все по-голяма роля. В Китай вече са, направи, е, са постигнали значителен напредък в тази посока. Има градове, в които автономното и свързано шофиране вече се изпробва. Европа може да подеме тази инициатива. Това трябва да е част от нашите цели, а именно да се уверим, че такива инициативи се осъществяват и на наша територия. Ако искаме напълно автономни и свързани коли до 2030 година, то тогава ще имаме нужда от европейско законодателство, което да регулира тази сфера, така че да можем да гарантираме правилна защита на потребителите. 94% от всички пътно-транспортни происшествия към момента са свързани с грешка от страна на водача или въобще с човешка грешка. Автономното шофиране ще може да ни помогне да намалим процента на пътно-транспортни происшествия. Не трябва да прекаляваме с ударението, което поставяне върху инцидентите, свързани с автономно шофиране. Защото не трябва да забравяме, че до голяма степен човешката грешка е тази, която отговаря за по-големия процент пътно-транспортни происшествия. Това е въпрос, който е от значение за ежедневието ни. Има, разбира се, и някои предизвикателства, свързани с защитата на данните, киберсигурността, Отразил съм тези елементи в становището. Не трябва да забравяме защитата за потребителите, трябва да се уверим, че има достатъчно високо ниво на безопасност, а кибератаките са въпрос, на който трябва да се обърне особено внимание. Трябва да се опитаме в максимално голяма степен да намалим броя им, защото вероятно няма да можем да се справим изцяло с тях. Трябва да гарантираме достатъчно високо нива на защита на потребителите в този процес трябва да се предоставят само и единствено данните, без които не може. Тоест няма как да се дава без, да се дава достъп до данните на потребителите, който да не е строго контролиран. Същевременно трябва да се уверим, че условията за всички са равнопоставени. Трябва да има справедлива конкуренция, като автономното шофиране не трябва да се оставя само единствено в ръцете на големите фирми. Малките и средни предприятия също трябва да могат да участват на този пазар. Ако всички тези условия, за които аз говорих, се изпълнят, то тогава, надявам се, ще успеем да е, накараме европейското общество да приеме с по-широко отворени обятия автономното шофиране. Бих искал да продължа работата по тази тема с, с моите колеги в рамките на тази комисия, така че в крайна сметка да осигурим защитата на правата на потребителите. Крайният срок за подаване на изменения по проекто становището е 5 септември. Очаквам да видя предложенията на колегите. Господин Штефанек, Токоачик Сянка, НП. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за разработеното становище. Мисля, че той е добра основа за окончателното становище, което да излезе от името на нашия на нашата комисия. Искам обаче да подчертая някои елементи. Първо, имаме нужда от международни стандарти. Автономното шофиране е нов ново явление и съответно трябва да разработим стандарти не само в Европейския съюз, но и да си сътрудничим с останалите части на света. В нашето становище според мен е важно да споменем, че трябва да си трудничим, за да се разработят международни стандарти за автономното шофиране. Друг важен елемент е инфраструктурата. Като цяло, подобен тип инфраструктура за автономно шофиране не съществува. Затова трябва да помислим за това как ще разработим такава инфраструктура и как ще гарантираме частните инвестиции в автономното шофиране. Ключов елемент е свързан с отговорността при автономно шофиране, защото в случай на пътно-транспортно происшествие все още не е ясно дали отговорността ще се търси от производителя, от оператора или от някоя друга заинтересована страна. По този въпрос все още няма окончателно становище и мисля, че ще имаме нужда от допълнителни дискусии от страна, по-скоро между заинтересованите страни. Въпросът с отговорността е един от ключовите въпроси свързани с развитието на концепцията за автономно шофиране. Що се касае до необходимостта малките и средни предприемачи да се ангажират в този процес, за мен този въпрос е много важен. Автомобилната индустрия е изключително важна част от европейската економика. А участието в нея на малките и средни предприятия е също толкова важен елемент. Те трябва да имат достъп до информация и това е въпрос, който трябва да бъде отразен в нашето становище. На последно място, но не и по значение, трябва да споменем доверието към автономното шофиране в Европейския съюз. Като цяло, то е много по-низко, отколкото в Штатите или в Китай. Това е въпрос, който също по което също трябва да поработим. Тоест трябва да видим как можем да повишим доверието на гражданите в автономното шофиране. Това е от мен. Благодаря. Благодаря за Алде, господин Фалмехтел. Благодаря. Имаме три минути до края и ето защо трябва да говоря изключително кратко. Много е важно това становище. Вече изказалите се подчертаха колко е важно да има приемане на този тип движение по пътищата и трябва да се отчитат интересите и на потребителите. Искам да кажа, че през април 2016 година холандското председателство успя да прокара през съвета така наречената Амстердамска декларация, която засяга точно такова автономно шофиране, автономно управление на превозни средства. Трябва да видим какви са препоръките в тази декларация. Мисля, че Европа трябва да играе водеща роля по отношение на този аспект, този сектор. Е, много е важно обаче да се договорим за общите мерки. Искаме транспорта не само да е по-ефективен, искаме да е по-сигурен и да е устойчив, да е траен. Мисля, че имаме една добра основа за бъдеща работа, благодарение на текста на докладчика. Чух казаното от другите колеги. Мисля, че не мога да остана трябва да си тръгна, но асистента ми е тук. Благодаря ви за това, че дойдохте на нашето заседание. Сега искам да дам думата на господин Конбек. Заповядайте. Ich mache es sehr kurz. I will make it very short. I uh, thank all um, the, the shadow for съвсем накратко. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество. Надявам се, че нашето нашето сътрудничество ще продължи. Последното, което искам да кажа е приятно лято на всички. Благодаря. Благодаря. И както споменахме, крайния срок за подаване на изменения е 5 септември по обяд. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред и приключваме и заседанието за деня. Ще продължим с заседанието на координаторите, което ще се състои при закрити врати. Ще се видим отново утре сутрин.